Uh, Добър ден, колеги. Вероятно е необходимо да започнем заседанието. Първата точка в дневния ред след обяд е 51 та точка освобождаване от отговорност на самия парламент. Бюджета на парламента давам думата на докладчика, който е сам аз. Uh, Първо, добри новини, неща, които сме обсъждали преди, а именно, че а, отвори отново фитнеса на Европейския парламент. От днес е отворен. А, това обяснява защо няма кворум днеска. Вероятно ходят да тренират преди да дойдат на заседанието след обяд на нашата комисия, така че това е добрата новина. Ще започна своята презентация а, с няколко общи въпроси, преди да започнем по-конкретно. Първо искам да спомена, че в своя доклад приветствам положителното становище за надежността и законосъобразността на отчета за 2016 година. Важно е това да се спомене в началото на всичките ни дискусии. Също така искам да кажа нещо за управлението на финансите от политическите групи. Имаше дискусия в заседанието на координаторите тази сутрин по тази тема и нашата комисия ще излезе излезе с становище за финансирането на политическите групи в парламента, но преди да изготвим това становище, със сигурност трябва да посочим, че трябва да продължим да подобряваме вътрешното финансово управление по отношение на финансирането на политическите групи в рамките на парламента. Също така в началото искам да спомена годишния доклад на вътрешния аудитор. Ще видите от проекто доклада, който съм изготвил, че има 26 действия, които са под риск, 16, които остават са със среден риск. Вероятно трябва да получим допълнителна информация по тези въпроси от вътрешния аудитор. Със сигурност ще го направя, когато преминаваме през процедурата по освобождаване на отговорност. По отношение на самото освобождаване от отговорност на парламента, приветствам наемането на временен персонал и считам, че има някои подобрения в тази връзка. Всички асистенти ще кажат също, че е необходимо допълнително подобряване. По-критично искам от парламента да разгледа въпроса за стъжантите, които не получават предварителни аванси за мисии. Това мисля, че е важно. Стъжантите би трябвало да получават предварително средствата, вместо да ги плащат от джоба си и след това да очакват възстановяване. Това съм го посочил в доклада си. По отношение на конкретните въпроси, ще видите, колеги, от проекто доклада, че съм разгледал всяка от генералните дирекции и съм направил а, съответните коментари. Например, за а, комуникации генерална дирекция КОМС, съм привлякал вниманието към последното проучване на Евробарометър, в който се вижда покачване в положителните гледища за самия Европейски парламент. Мисля, че това е нещо, което всички трябва да приветстваме. По отношение на генерална дирекция персонал, приветствам, че се насърчават равните възможности и те оставят основен компонент в политиката за управление на човешките ресурси на парламента. По отношение на случаите на турмоз, което е важна тема, нещо, което съвсем наскоро възникна като тема, аз приветствам доклада на генералния секретар за въвеждане на мрежа на поверителни съветници, които ще могат да са на разположение на персонала, на групите и на целия персонал на парламента. По отношение на Генерална дирекция инфраструктура и логистика, основно съм разгледал политиката за сградите. Знаете, че всички считаме за важно да се изготви стратегия за сградите. В момента е трудно обаче поради Брексит. Не знаем какви ще са нуждите по отношение на депутатите и персонала. Освен това има и въпроси свързани с преустройството на сградата Пол Анри Спак. Знам, че има много дискусии за това преустройство, каква ще е най-добрата опция, дали да се е, остави както е, да се реновира или напълно да се реконструира сградата. Но е, докато се стигне до заключение по вариантите, вероятно няма да можем да изградим цялостна стратегия за сградния фонд, но съм сигурен, колеги, че вие също считате, че в някакъв момент е важно да изготвим такава цялостна стратегия за сградния фонд на парламента, за да знаем какви са общо нашите нужди, какви са плановете ни за в бъдеще равнище. Следващото нещо, което споменавам, е Генерална дирекция устен превод и конференции. В тази част съм отбелязал, че средно броя на часове на седмица за а, устните преводачи, предоставящи устен превод, а, се е покачил от 11,54 часа на 13,25 часа. И считам, че това, което трябва да почертаем тук, че всякакви промени в работните условия ще, а, трябва да са продукт на а, сътрудничество между профсъюзите и а, генералния секретар и а, че това сътрудничество се надявам да продължи в бъдеще, ако се предлагат евентуални промени промени. По отношение на Генерална дирекция финанси съм отбелязал, че сегашният договор а, с а, пътната а, агенция изтича 2, а, 5, изтече 2015 и сега се подготвя търг. Тук лично говоря, но и други колеги считат, че в новия договор искаме да видим подобрения в обслужването по отношение на пътуванията. Конкретно цените на билетите. Имало е коментари в миналото, че офертите от пътническата агенция са много по-скъпи от офертите, които се намират на вебсайтове или от други пътнически агенции. В следващия договор е важно службата да работи през почивните дни. Много е трудно човек да резервира нещо или да променя в неделя, когато службата не работи. Имахме такива случки в близкото минало. Мисля, че в договора трябва да се включи и текст за това, че службата е на разположение и през уикенда, за да може депутатите да правят промени. По отношение на Генерална дирекция иновации и технологическа поддръжка и Генерална дирекция за а, сигурност и безопасност. Колеги, вие виждате какви коментари съм направил в проекто доклада. Той е разпространен. А, също така за екологично а, чистия парламент съм посочил нещо и пътна карта, предложена от генералния секретар за, към преминаване към електромобили, автопарк с електромобили. Това е една цел, която се надявам, че ще можем да постигнем в не твърде далечното бъдеще. В своя доклад съм пропуснал две-три неща, не съм ги споменал и исках да кажа нещо за тези пропуснати моменти. Едното е за общите разходи. Все още тях не съм ги споменавал, тъй като в работната група между различните партии се разглежда този въпрос. Очакваме обявление или някакво съобщение от тази работна група през март месец. Надявам се да го получим предложението преди да завършим измененията си. Ако не получим предложението преди този срок, аз ще включи, включа параграф или някакъв текст за въпроса по отношение на издръжката за общи разходи. Това е една тема, която сме обсъждали колеги в минали доклади по освобождаването вероятно ще се наложи този път да кажем нещо по въпроса, но искаме да видим предложенията преди да направим такива коментари. Другият въпрос, който не съм споменал, и не, не съм споменал в доклада, е добровол, фонда за доброволни пенсии, доброволния пенсионен фонд. Генералният секретар се очаква да направи съобщение по този въпрос много скоро и се надявам отново да излезе това съобщение преди да приключим с измененията по проекто доклада. Ако няма съобщение, ще включа текст за доброволния пенсионен фонд на онзи етап на по-нататък, но първо искам да чуя предложението на генералния секретар преди да разпиша параграф. А ако той, както казах, не направи предложение, не направи съобщение, тогава аз ще включа параграф и текст във връзка с този въпрос в доклада. Това е общо взето доклада. Аз съм на разположение. До 1 март трябва да се внесат измененията. Разбира се, междувременно с удоволствие ще говоря с докладчиците в сянка, за да обсъдим а, евентуално какви ще са а, измененията и какви проблеми или критики имат към доклада. Така че това е края на моето представяне и минавам директно а, към докладците в сянка. Госпожа Шмидт първо има думата. Благодаря ви. Сега първо искам да направя много голям комплимент на нашия колега докладчик за наистина много балансирания доклад. Той според мен е една много добра отправна точка. Но въпреки това, по някои моменти ще внеса предложения за изменение. Ще бъда съвсем кратка. При всички положения ще трябва да се вземе предвид статутът на длъжностните лица от Великобритания, като се вземе предвид напредъкът по преговорите. Тези служители, според мен, са в много неизгодно положение. Искат работното им място да е сигурно, естествено, но трябва да се вземе предвид и онова, което ще договорят британското правителство и комисията при преговорите. Говорихте за ГД комуникация. Лично мен ме притеснява въпросът с ГД комуникация. Прехвалена е новата страница в интернет на Европейския парламент. Твърди се, че е удобна за ползване, но всъщност все още не е така. Трябва да вземем предвид и ролята на социалните медии, най-вече като се имат предвид предстоящите европейски избори. ГД Айтек продължава да има проблеми с безжичната връзка с интернет, може би не толкова в Брюксел, но отчасти има такъв проблем в сградите в Страсбург. Мисля, че наистина трябва да функционира връзката добре. Порталът за членовете на Европейския парламент, MEP Portal, това е една полезна инициатива, полезен източник на информация е, но като че ли се вменява повече отговорност на депутатите и на техните сътрудници. Улеснява се работата на администрацията, но всъщност задължения, които би трябвало да изпълнява тя, се вменяват на други. Освен това, застрашени сме от нарушения в работата на информационно-технологичните ни системи. Миналия октомври имаше такъв инцидент. Би трябвало, според мен, да се инвестира малко повече, за да са защитени информационно-технологичните ни системи. При всички положения разходите ще са по-високи, ако системите изведнъж се сринат. GD Safe, мисля, че тук синдикатите добре си вършат работата. Важно е, естествено да се усъвместяват личният и професионалният живот, но трябва да се гарантира сигурността на сградите на парламента и през нощта, и през уикендите. Ще внеса изменения по този въпрос. Има и още някои моменти, които традиционно са повод за загриженост. Е, докладчикът вече говори за пътническата агенция на парламента BCD Travel. Има проблеми с ценообразуването и с съотношението качество-цена. Всеки един депутат се е сблъсквал с е, подобни ситуации. Може би тази агенция залага на принципа на доброто обслужване, но много често не обслужва добре депутатите. Говорихте и за превода, писмения и устния превод. Има голям проблем, според мен, с информационните бюра на парламента в държавите членки. Освен това, има проблем с балансираното представяне на половете на средно и високо управленско ниво. Според мен има много високо квалифицирани жени, които би трябвало да бъдат назначени на високи длъжности. Не защото са жени, а просто защото са високо квалифицирани. И освен това, трябва да обърнем внимание и на въпроса за кредитираните парламентарни асистенти. По всички тези въпроси ще внеса изменения. Благодаря на докладчика за готовността да разговаря с нас. Господин Али. Благодаря, господин председател. Първо искам също да ви поздравя, господин председател, в качеството ви на докладчик за добре структурираният и балансиран и всеобхватен доклад за дейностите на Европейския парламент през 2016 година. В тази връзка доклада отговаря на въпроси за подобряване на, ефективността, ефикасността и качеството на публичните финанси. Също така се представят постиженията във връзка с прозрачността и отчетността на политическото ръководство пред европейските граждани окончателните бюджетни кредити за 2016 година възлизат на около 19% от МФР и 99,5% от тези бюджетни кредити са обект на ангажирани разходи. И също така е много важно докладът дава отговор на въпроса как тези финансови ресурси са изразходени и какви резултати са постигнати срещу тези средства. По отношение на надежността на от отчетите за 2016 година, както и на редовността и законодателността на свързаните с тях операции, е, трябва да следваме становището на Европейската сметна палата, че разходите е, не са засегнати от е, материална грешка. Малка е грешката в сравнение и с предходни години. По отношение на годишния доклад на вътрешния аудитор има няколко добри предложения. Въпреки това, считам, че трябва да посочим, че предложението предложението за назначаване и на, въд, на координатор във вътреш, за вътрешен контрол във всяка генерална дирекция няма да повиши а, бюрокрацията и а, натовареността на персонала от гледна точка на управление на човешките ресурси сме удовлетворени, че междуинституционалното споразумение за бюджетна дисциплина и сътрудничество по бюджетни въпроси и за стабилно финансово управление е изработен, е изработено според нас докладчиците в сянка. Също така, във връзка с договорите и типовете процедури, които са били използвани, информацията е свързана с бюджетите и съгласно бюджетите на политическите групи. Благодаря. Господин Дион. Благодаря, господин председател и докладчик. Благодарим и за проведената вече дискусия в Страсбург. Дискусията с докладчиците в Сянка. Изчетох много внимателно доклада. Основното ми съображение е, че трябва да има съгласуваност между различните резолюции, приемани от Европейския парламент. Ако сравня с миналата година, когато бях докладчик, има доста теми, които разглеждаме в резолюцията, прията от парламента и считам, че трябва да проследим как се е развил този въпрос, как са се развили тези въпроси. Също така не виждаме какви действия предприема бюрото по резолюциите прияти от парламента. Това е много деликатен въпрос. Все още разглеждаме официалната, формалната част на въпроса, защото бюрото има по-висок статус от, пленарната, от пленарното заседание. Това е решено в някакъв момент в нашия, нашата комисия. Ние това не можахме обаче да го намерим в процедурния правилник. Също така трябва да се уверим, че цялата работа, която вършим за изготвянето на тези резолюции, които след това се приемат с голямо мнозинство на пленарно заседание, не може след това индивидуални членове на бюрото да решават дали да се предприемат по-нататъчни стъпки или не по тези резолюции. Това е от политическа гледна точка, ако го разгледаме в връзка с резолюциите прияти миналата година, трябва да бъде отработено в настоящия доклад. Ще дам някои примери за действия, които след това не са получили последствие. Трябва да се уверим, че всички часове, които прекарваме тук в комисията и след това пленарното заседание прекарва в разглеждане на нашите доклади, когато става дума за парламента, в крайна сметка нещата не се прилагат от самия парламент. Ще ви дам един пример. Приехме приемали сме много пъти, но определено и миналата година го приехме, че идеята в наличните вебсайтове на а, членовете на Европейския парламент, на вебсайта на самия парламент, ако погледнете, има отделни секции за депутатите и а, едната снимка е от ляво, другата от дясно и така нататък и всяк, всеки гражданин си мисли, че това е лична страница. Всеки си казва наистина нещата на страницата, но миналата година говорихме, че можем да а, поставим някакъв вид дневник с срещи с лобисти, както го прави и комисията. Това е въпрос на прозрачност. Никой не възрази на това. Това е една доброволна мярка. Не сте принудени, ако не искате, не го правите. И генералният секретар ни увери тук в комисията, че това е възможно от техническа гледна точка и че ще можем да го направим. В такъв случай ние се обърнахме към генерална дирекция АйТЕК неформално те казаха, не, не е възможно технически да се променя сайта. Вие нямате достъп до частта на сайта на Европейския парламент, която е за вас. Просто нямате думата. Ако искате да се включи дневник, не знаем как това да стане. Така че това противоречи 100% на чутото преди това от генералния секретар. Също така, чувам от хора в службата, че пленарното заседание прави това и онова а, и общо взето всеки път е различно. Това е наистина сериозно. Трябва да бъде отразено във вашия доклад, че има някои политически въпроси, проблеми с собствената ни администрация, които може са деликатни, но не бива да си затваряме очите при тях. Другото нещо, има вероятност от възникване на репутационен риск по отношение на някои от разходите. Няма да се позовавам на това, което говорихме за заседанието на координаторите по-рано днес, но възниква репутационен риск определено. Следователно, миналата година говорих с Европейската сметна палата и с администрацията и всички признаха, че съществува практика да се вземат много малко извадки от сметната палата по административните разходи, защото считат, че по отношение на парите нямаме кой знае какви проблеми. Но риска свързан с репутацията, който може да ни засегне дори по време на изборите, по-късно до година, е огромен. Така че трябва да се вземат тези въпроси много по-сериозно под внимание от Сметната палата. Аз мисля, че има и много препоръки, изготвени в този смисъл, но не се виждат по-нататъчни действия по тях. И а, много така се радвах, че общо взето има желание да се отразят тези въпроси, за да не го правя аз. Нещата не са лесни. Има един пример за грешка, който може да дадем и считам, че на нас ни е необходима помощ. Например, споменавам датския парламент, където депутатите получават помощ как да разглеждат отчета, как да засичат, как да откриват проблеми, които не са изрично формулирани в текста. Това са двата въпроса, които считам, че на хоризонтално равнище трябва да бъдат включени във вашия доклад. И има и безкрайно много индивидуални въпроси, отделни въпроси, като доброволния пенсионен фонд и общите разноски. Наистина в работната група е важно да видим какво ще се произведе, но не можем да оставим нещата без последствия, поне да повторим препоръката от миналата година, за да окажем някакъв натиск и върху работата на тази група. Също така има много въпроси, свързани с комуникацията и от миналата резолюция, от миналогодишната резолюция и сега. Все още чакаме да видим ефективността на информационните служители. Виждаме в медиите различни обсъждания за местоположението на тези служители, дали трябва да са в скъпо място като като Париж или някак да е по-балансиран подхода. Опасявам се, че трябва до тук да прекъсна, но очаквайте от мен голям брой изменения. Разбира се, техническите части от доклада са отлични, но политическите аспекти трябва да бъдат доразгледани заедно с вече споменатите от мен проблеми. Благодаря. Барт. Благодаря, Дерек. заменям Бенедик Евер, който е докладчика в Сянка от наша страна. Той в момента е на тристранната среща по енергийна ефективност и за това не може да присъства на следобното ни заседание. Бенедикт ми даде списък от въпроси, които да повдигна и аз ще добавя три от себе си. Първо, той изразява задоволство, че сте обърнали голямо внимание на последствията от Брексит което очевидно е много важен въпрос. Вие го знаете от личен опит. Също така, той казва от името на нашата група, че от техническа гледна точка този доклад е безупречен, но може да бъде подсилен политически. И има някои неща, които да бъдат добавени в този смисъл. Например, за пенсионния фонд, препоръката на е, генералния секретар или по-скоро липсата им. Бенедикт е повдигнал доста въпроси, включително фонда за общи разноски, по който а, имаше доклад миналата година. Имаше доста изменения подадени по онзи доклад, които бяха приети и резултата е, че бюрото създаде работна група междувременно и зелените и ГУЕ ще представят някои допълнителни изменения в тази връзка. Искаме да се разгледат по-подробно различните проблеми, за да се гарантира максимална прозрачност за общите разноски. Така че може да очаквате е, изменения от Бенедикт по този въпрос. Второто, той е установил, че членовете на парламента имат право да искат плащания за използване на автомобили в собствената им държава. Това е според статута на членовете. Но няма надзор върху този въпрос. Той би искал да има по-голям надзор върху това право и използването му. На трето място, той би искал да се обърне определено внимание на влаковите връзки, връзките с влакове, в Брюксел и Люксембург от летището. Той би искал да се проведат дискусии с белгийските железници, така че да се предоставят повече влакове, а не само двата влака на час, които съществуват в момента. И четвъртото нещо, което той иска да насърчи парламента да възприеме, е софтуера с отворен код. И на пето място Той се е съсредоточил върху параграфите за сексуалния тормоз. Той счита, че те могат да бъдат подсилени, така че ще има изменения и в тази връзка от Бенедикт. Също така планира да подаде някои изменения за евентуален конфликт на интереси между експерти, които работят за парламентарните комисии по настоящем. Така че може да очаквате изменения и по този въпрос. И има още няколко въпроса, по които бюрото междувременно е взело решения, а именно ам, да се премахнат бутилките с вода и да има а, диспенсари, които да а, ги заменят. В а, офисните сгради, където работят а, парламентаристите и персонала да имат такива чешмички. След това за сигурността и безопасността. Всички знаем за а, проблемите с сигурността, знаем и за а, достъпа за мобилност в различни сгради. В Страсбург, например, може да се намери а, доста по-добро решение на този проблем. И по повод на казаното от Денис за паралелния вебсайт и за индивидуалните страници на членовете, искаме да се уверим, че контактите с лобисти са ясно а, изброени. Не само контактите с лобисти, но и взети решения, за да може да дадем възможност на хората да проследяват а, отпечатъка на законодателя. Тоест, с кого се срещали, депутатите, какво са обсъждали и на следващо място акредитираните асистенти. Колегата иска да подаде изменения и а, по този въпрос, а именно за а, лицата подаващи сигнали. Това е деликатен въпрос, но трябва да бъде разгледан. Друг проблем е компенсаторните а, плащания за пътувания в Страсбург. Има съкръщаване на разходите за някои а, членове на персонала. Бенедикт иска да се гарантира, че са вземани подходящи действия и мерки от а, генералния секретар, когато се измени регламента, правилник. Моите изменения са свързани с асистентите. Аз споменах а, този въпрос и преди. От 2009 година има такива асистенти. Те вече са 10 години тук до следващите извор, избори. Това ще има въздействие върху а, правото на пенсия в Европа и евентуално ще има голямо въздействие. Комисията ще трябва да предложи законодателство, за това ще се а, внесе изменение за призив към комисията, която да изготви предложение, така че да се намери решение на тази празнота. Другото е пенсионния фонд, който споменахте, независимо от направеното от генералния секретар. Аз ще искам да видя предложение през март и ще внеса изменения в тази връзка, за да се отрази сегашната реалност. Има 327 а, неосигурени. Ще има допълнителни 127. Преди 6 месеца имаше твит за пресконференция на комисията. Зададен е въпрос на пресконференцията за участието на комисарите в доброволния пенсионен фонд, които, двама от които са бивши депутати. Тисен, която е на 62, възрастта е 63, тя не може да иска след това плащане от доброволния фонд и а, господин Елиас Каниети, който е 60, на 68 години, той бил преди члена парламента и журналистите задават въпрос. Установява се, че към този момент господин Каниете, който е възнамерявал да поиска средства от фонда за този период, в който е бил член на парламента. Това е доброволен фонд, но за мен е удивително, че може да се теглят средства от този фонд, когато все още работиш. Особено когато получаваш прилична заплата като комисар. Не разбирам как това въобще е възможно. Не искам да го соча с пръст индивидуално. Вероятно има и други а, членове, които са се записали в този фонд и са по-възрастни от 63 години, но мисля, че би трябвало да имаш правото да теглиш от фонда едва когато нямаш платена работа и а, нямаш други доходи. Така че за мен е наистина а, шокиращо и, и вбесяващо че това се случва в европейски институции. Не можеш да работиш за една институция и да теглиш от фонд от друга институция. Така че трябва това да се разгледа като приоритет. Има и друг въпрос, по който ще подам изменения. Свързано е и с а, попитаното от Денис в предишни доклади, а именно проблема за европейските политически партии, които злоупотребяват с средства а, от страна на различни фундации. Бюрото е предприело действия два или три пъти по такива въпроси, но тук има доста неясноти. За това се иска повече прозрачност. Искан, им, имало е искания за възстановяване на средства, връщане на пари, но не знам какво се е случило. Ще трябва да работим по тези казуси много по-ефективно и ще трябва да има пълна прозрачност, така че ще подам а, изменения. Тоест имаме 13 основни точки от зелените, 10 от Бенедикт и 3 от мен. Благодаря ви. Uh, I can't see anybody else uh, Мисля, че Барт се изказа по всичко, по което искаше да се изкажеш и ти. Извинявайте, господин Салафранк. Благодаря, господин председател. изслушах с голям интерес изказванията за освобождаването на парламента от бюджетна отговорност. Много съм доволен, тъй като освобождаването от отговорност тази година е много по-малко проблематично в сравнение с миналата. Подобрило се изразходването на средства от бюджета на Европейския съюз от страна на парламента. Загрижен съм във връзка с правото на осмотрение, което се предоставя на депутатите по отношение на разходите за командировките в Страсбург. Бях мисля, че трябва да сме по-внимателни, когато говорим за Страсбург, за повишаването на нивото на сигурност на летището в Страсбург. Имам предвид паспортния контрол и проверките с, с сканиращи устройства. Има големи опашки, когато се правят тези проверки. Мисля, че не би било трудно да се назначат повече служители, за да е по- бърза процедурата, когато пристигат парламентаристите в Страсбург. Показаното за фонда за доброволно пенсионно осигуряване. Не зная дали господин Каньете получава пенсия от този фонд. но разбирам логиката. Комисарят получава доста висока заплата. Това е едната страна на въпроса. От друга страна, напълно законосъобразно е той да получава пенсия от този фонд. Друг е въпросът дали това е целесообразно или не. В правилата, разписани за този фонд, има ясно разписани хипотези за длъжности, които не са съвместими с получаването на пенсия от фонда. Членовете на Европейския парламент, например, не могат да получават така. Няколко бележки от моя страна, след това ще приключим. Благодаря ви за коментарите и въпросите. Днес няма много колеги в залата, но присъстващите тук повдигнаха много въпроси показаното от госпожа Шмидт за това колко е важен въпросът за британските служители. Тяхното положение в момента е доста несигурно. И аз като член на парламента от Великобритания съм загрижен за тях. Права сте за това, което казахте за уебсайта на парламента. Може би трябва да се внесе изменение по въпроса. Като че ли старият ни уебсайт в някои отношения беше малко по-добър от новия. Така че новият може да се досъвършенства. GD iTech и най-вече проблема, който възникна към края на миналата година. Тогава информационните ни системи се сринаха за почти цяла седмица. Може би трябва да си изготвим списък с приоритетни действия, които трябва да бъдат предприяти най-напред някои елементи от информационно-технологичните ни системи са по-важни от други. Първо трябва да се действа по тези, които са по-важни, за сметка на по-малко важните. Затова и трябва да има списък с приоритети. Господин Де Йонг, съгласен съм с това, което казахте за необходимостта от последващи действия по препоръките, отправени от комисията ни при освобождаването от бюджетна отговорност. Ще внеса някои изменения по въпроса. Барти повдигна много въпроси, които са важни за господин Явор, за пътуванията, за експертите, за водата, за сигурността, за акредитираните парламентарни асистенти и други. Сигурен съм, че господин Явор ще внесе свои изменения по този дълъг списък. И сега ще се спра върху двата въпроса, които повдигнаха Барт и господин Де Йонг. Първо, надбавката за общи разходи и фонда за доброволно пенсионно осигуряване. По въпроса за фонда, повечето колеги смятат, че трябва нещо да се направи, но въпросът е какво може да се направи. Мисля, че за сега е по-добре да изчакаме, да видим какво ще каже генералният секретар. Той пое ангажимент много скоро да излезе със свои предложения. Нека видим какво ще предложи генералният секретар пазар и след това ще видим какво да направим и ние. В текста ще включа няколко думи по въпроса. Ще очаквам и вашите изменения. По надбавката за общи разходи аз съм депутат от Обединеното кралство и заедно с колегите си от Обединеното кралство много държа на прозрачността по отношение на тази надбавка. Ние от Обединеното кралство сме колкото се може по-прозрачни в това отношение, за разлика от някои други колеги. Знам, че е учредена смесена работна група, която ще излезе със съответните предложения. Отново, нека ги изчакаме и след това ще можем да направим своята преценка. Може и тя да не излезе с предложения или докато чакаме предложенията, вече може да обмислим какво да предложим в доклада. Трябва да има по-точни правила за отчетността на разходите. Освен това, се твърди, че трябва тази надбавка за общи разходи да се внася на отделна сметка. Освен това се изисква към края на мандата да се върне унази част от сумата, която не е била изразходвана от депутата. Това са неща, по които всички можем да се споразуме. Но при всички положения нека изчакаме предложенията на работната група и тогава да внесем измененията си. Някои може да сметнат към този момент, че не са достатъчно дръзки предложенията на работната група тогава можем да се договорим за нещо. Аз вече имам изготвени текстове по двата въпроса, и за пенсионния фонд, и за надбавката за общи разходи, в случай, че все още не сме получили съответните предложения, когато ние трябва да внесем своите изменения. Крайният срок за измененията е 1 март. Ще очаквам вашите предложения. Междувременно може да се свържете с мен, ако искате да обсъдим нещо заедно. Следващата точка от дневния ред е освобождаване от бюджетна отговорност за 2016 година на други институции. Докладчик е господин Вали. Имате думата. Sì, grazie Derek. Ringrazio gli altri relatori благодаря. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Благодаря на институциите, и техните генерални секретари за готовността за взаимодействие и за комуникацията, която установихме по моя доклад. Административните разходи и доброто управление на разходите са два момента, които са много важни за Европейския съюз и за гражданите му. Трябва ефикасно да се изразходват средствата на дънакоплаците. Това трябва да е целта на работата ни. Става дума за редица доклади. Нека започнем с съвета. Барт на няколко пъти говори по въпроса. Всички колеги, които работят по него, знаят, че парламентът е единствената институция, чието членове директно се избират от гражданите. Затова и изискваме от съвета разяснения по някои разходни пера. Дължим тези обяснения на гражданите. Важно е съветът да откликне на исканията на парламента и на гражданите. За съжаление обаче съветът за момента не проявява готовност да откликне на нашите искания. Вече минаха много години без да сме решили проблема. Преминавам към Европейския съд. В доклада си обръщам внимание най-вече на това, че съдът трябва да работи по-ефикасно. През 2016 година имаше промени в структурата му, сега има повече съди. Ще видим как ще сработи тази структура в бъдеще. Има някои промени, тъй като бе прият нов кодекс за поведение. Освен това, има и прияти нови насоки за защита на подаващите сигнали за нередности. Може да се направи още не малко по въпроса за прозрачността, най-вече във връзка с срещите на съдиите с външни експерти и външните им дейности. Трябва да има повече прозрачност по отношение на срещите между съди и експерти, извън рамките на обичайната работа на съдиите. По въпроса за съдебните секретари и тяхната роля, парламента няма много подробна информация по въпроса. Европейският съд трябва да има достъп до данните на Европейската сметна палата. Европейската сметна палата. Благодаря на аудиторите за работата им, благодаря за взаимодействието им с нашата комисия. Всички сме наясно, че Европейската сметна палата играе важна роля за работата ни. В доклада си не установявам големи недостатъци, но призовавам Сметната палата да ни предоставя повече информация в годишните си доклади, за да улесни работата ни и тази на други институции. Економическия и социален комитет и комитетът на регионите. Тези два комитета са сключили споразумение за сътрудничество, споразумение за споделяне на структури и ресурси. Въпреки това, там продължава да има някои излишни служби или служби, в двата органа, чиято дейност се припокрива. Настоявам за оптимално използване на ресурсите, за да може да се съкратят и разходите. Най-вече когато става дума за недопустимо разхищение на средства на дънакоплаците. Още две неща във връзка с тези два комитета. Става дума за разходите за пътувания за членовете и подаващите сигнали за нередности в Комитета на регионите. Комитетът на регионите е постигнал добри резултати в това отношение. Става дума за консултативен орган, в който също трябва да има економии, например, чрез използването на видеоконферентна връзка. Трябва да се използват възможностите за економисване на средства. А що се отнася до подаващите сигнали за нередности, има един случай в Комитета на регионите. Надявам се, че ще се намери решение. Проблемът е на дневен ред вече от години. Надявам се, че Комитетът на регионите ще го реши през изминалите години парламентът постоянно е настоявал спрямо Комитета на регионите да намери някакво решение за подаващите сигнали за нередности. За пореден път е сезиран съдът. В случая ще видим какво ще договорим с останалите политически групи. По въпроса мисля, че трябва да се намери решение на проблема. Трябва да се намери правилното решение на проблема с подаващите сигнали. Вече има постановено съдебно решение на първа инстанция. Европейската служба за външна дейност. Благодаря на госпожа Върховния представител за отговорите, които даде на писмените ни въпроси. Тя бе изслушана и от Комисията по бюджетен контрол. В доклада си обръщам внимание най-вече на проблемите с делегациите на Европейския съюз, най-вече в зони на конфликт или в по-проблематични региони. Има някои проблеми, които са свързани най-вече с наймането и закупуването на недвижимо имущество. Тук трябва да се опитаме съвместно да наемаме сгради. Трябва да се включват в наемането повече от един орган. Така ще се оптимизират разходите. Трябва да се намали броят на сградите. Това не е лесно, тъй като най-вече в трети страни има много високо ниво на корупция. Парламентът трябва да прояви снисхождение, трябва да помогнем на госпожа Върховния представител за намирането на правилното решение, особено когато държавите членки не постигат резултати. Има и проблеми с процедурите по възлагане на обществени поръчки, има проблеми също така и с вътрешния контрол. СВД трябва да усъвършенства всички процедури за извършване на контрол. Тези процедури трябва да почиват на такива параметри, че да могат да се провеждат и при особено тежки условия в по-далечни страни. Трябва да има максимална прозрачност, когато се изразходват публични средства. Трябва също така да има и разумно изразходване на средствата на ниво делегации. Следва да има и отчетност на разходите, например за пътувания – на сътрудниците. Същото въжи и за пътуванията на върховния представител. Тук трябва да има прозрачност, тъй като медиите раздуват въпроса. Говорихме по тази тема на миналото си заседание – благодаря на колегите за свършената работа. Сега с удоволствие ще ги изслушам и след първия кръг от коментари мога отново да взема думата за отговор. Двама докладчици в сянка има от ЕНП, госпожа Питера за е СВД и господин Салафранка за останалите институции. Госпожа Питера, имате думата за е СВД. Dziękować panu Wali za dobrze przygotowane sprawozdanie uwzględniające благодаря. Наистина доклада е добре изготвен. Взети се под внимание и забележките ни. Бих искала да маркирам три въпроса, които, по които трябва да се е, доизчистя текста. Именно политиката за заетост и равнопоставеност – Съжалявам, боли ме гърлото. Сега, за това говоря така. Сега, политиката за настаняване, за назначаване. Редица мерки бяха набелязани през 16-та година. Институционални, но неофициални мерки, които трябваше да доведат до изравняване броя на жените с този на мъжете във водещи позиции. И е, тук ще се позова на а, е, публични а, е, данни, на публични търгове. А, непрекъснато трябва да а, наблюдаваме а, как протичат те. А, проверките 2016 показаха 27 е, случаи на злоупотреби, е, т.е. завишени е, стойности или пък съвсем, т.е. търгове, оферти с по-висока стойност, занижени с цел да се спечели търга в е, бъдеще трябва да се внимава такива злоупотреби и недоглеждания да бъдат е, изключвани. би трябвало да се създаде механизъм, е, който да се прилага, разбира се, с цел такива нередности да се изключат при придобиване на недвижимо имущество, на нови сгради. Е, тези мерки бяха е, введени след 2016, след някои е, доста оспорвани покупки на сгради в Тирана, например, в Албания такива случаи наистина не трябва да се пренебрегват. Това са факти, които може би заслужават е, е, допълнително внимание, по-точна е, така и по-прецизна формулировка, което трябва да се доизчисти в текста. Разбира се, би трябвало да е, променим начин на работа в това отношение. Това беше всичко. Отново благодаря най-сърдечно за доброто сътрудничество по доклада. Благодаря сега господин Салафранка. Благодаря и аз благодаря на господин Вали за пълния доклад, изчерпателния доклад и подхода му към въпросите, които бяха поставени другите групи, т.е. неговото внимание и факта, че отрази забележките ни. Ще спомена само няколко въпроса, които ще засегна в промените, измененията, които ще предложа. Първо, въпроса за е, приемане изпълнението на бюджета за съвета, освобождаване от отговорност. Съвета не се само е, контролира в това отношение и не е подложен на достатъчно е, контрол. С интерес е, прочетах е, и проучих доклада ви за Европейския съд. Бих искал да се спра конкретно на някои аспекти от него и да ви попитам относно пътните разноски за ЕИСК и е, Комитета на регионите. Струва ми се, че тези разходи са твърде високи и за да ги сведем до едно разумно равнище, трябва да потърсим други възможности, например видеоконференции или нещо подобно. Ще съм ви признателен, ако ми е, дадете отговор на въпроса, защо са толкова високи е, тези пътни разходи и какво трябва да се направи, за да се е, преборим с това. Мисля, че трябва да се потърсят начини в е, е, методите на работа за съкръщаване на разходите и за економии. Разбира се, отделните институции имат различно естество на работата, е, нашия статут, нашите задачи са различни, но все пак мисля, че видеоконференциите са един начин да се съкретат разходите. И последното нещо, което господин Битера каза за външната служба. Тук е, политиката на строение на нови сгради е, и аспекта сигурно свърза с тях е, са важни. Е, би трябвало наистина госпожа Могарини да разговаря с нас по, тази, е, по този въпрос е, и да потърсим заедно възможности за подобряване на положението. Е, сигурността в сгради, сервизни помещения, които да отговарят на съответни технически стандарти, които да са общи за всички сгради – трябва наистина да определим, да, да си изработим една стратегия, свързана с е, нуждите ни, с наличността на сгради и с е, начина им на управление. И трябва да се съобразим с е, препоръките на Сметната палата в това отношение. В заключение благодаря на колегите за свършената работа и за това, че откликнаха и отразиха, така взеха при сърце нашите е, съображения и забележки. Ще внеса съответни е, изменения в духа на това, което току-що казах. Сега от е, социалисти и социал-демократи. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за свършената работа. Е, в голяма степен съм съгласен с него, не във всичко, разбира се. Едно нещо искам да кажа, свързано с съкрещаване на персонала в другите агенции. Е, мисля, че 5% е, е добър, добра цел, но не трябва да разбравяме при такива съкрещения на персонала, че все пак трябва да а, е, имаме предвид а, е, и достатъчно а, е, запълване на места с а, нови, а, с млади а, кадри Особено във външната служба, служба непрекъснато се увеличават задачите, свързани с е, сигурността и така нататък. Не би трябвало наистина съкрещаването на персонал да е за сметка на персонала и допълнително натоварване на персонала. Сега външната служба е важна институция и за Европейски съюз, но и за националните делегации, тъй като там въпроси като сигурността е, така, имат особено значение и върховният представител е, би трябвало тук да. Е, сега, разбира се от само себе си, че разходите за пътуване на госпожа Могарини трябва да са достатъчни, но там, където е възможно, могат да се правят и съкрещения и економии. Важното в бъдеще е да се помъчим е, да подобрим е, управлението на е, имотите, на, на, на сградите и разбира се, това трябва да стане в координация с центъра. Важно е да е, работим за повече прозрачност, когато става дума за съвета. Е, например, е, съвета не винаги откликва на нашите желания и сигнали. Често ето писма от миналата година от отправени до тях все още нямат отговор. Комитета регионите и, и ЕИСК е, критиката за пътните, по отношение пътните разходи, които е, спомена господин Салфранка, е, са съвсем основателни. И, двете, и двата комитета в бъдеще, в миналото работиха добре, съвместно споделяха сгради и ресурси, но мисля, че ние като Европейския парламент е, е, бихме могли да работим много добре с тези две институции, е, но в това има все и повече потенциал. Бихме могли да работим още по-добре и с Комитета на регионите, и с заинтересованите страни от Економически и социален комитет. Разбира се, тези отношения трябва да почиват на реципрочност и това, което е, ни очакваме от тях, те очакват от нас. По сметната палата тук е, е, има една е, тенденция да се назначават повече жени което, жени, което вече е факт и е положителна стъпка напред. Е, по съда, Европейския, е, съда на европейските общности, ние там имаме неплатени стъжанти, по отношение на тях трябва да се направи също нещо, това бе споменато в доклад, парламента, е, мандат е, е, и който води до разходи от 70, 7000 евро, трябва да се обмисли отново, така че в бъдеще да не се повтарят подобни отрицателни явления. От екаре, Алди или Гуе не виждам никого. Или е, от зелените. Господин Яво отново. Ще говоря на английски този път, защото ще изчета едно досие, което е, ми даде колегата. Бенедик, ти благодари за е, доклада. Той иска да спре вниманието ви върху четири въпроса. Първо, за съвета има един нон-пейпер, по който аз да оговарях миналата година е, за начина по който да си съдействат двете институции в процедурата по освобождаване от отговорност. Е, председателя на тази комисия и координатори трябва да започнат е, преговори с генералния секретар на съвета. Е, Бенедик говори е, отново е, в бележките си за принципа на прозрачност и призовава двете страни да подходят към тези разговори с цел да се стигне до съгласие. Бенедик смята, че не можем да си затворим очите за непрозрачността, по която съвета обсъжда европейски политики, нещо, което е констатирано и от омбудсмана проекто доклада трябва да включи тези констатации и е, парламента трябва да настоява пред е, съвета да, да престане с тези е, така потайни практики. по комитета на регионите след двете решения на гражданския съд е, всъщност е, е, доклада на комисията и резолюции на парламента, особено резолюцията по бюджета за 15-та, призовават Комитета на регионите да придвижат досието за сигнализиращите за наредности, т.е. Да, да намери едно справедливо и достойно решение на въпроса преди е, края на 17-та година. Е, до сега е, не се е, забелязват сериозни усилия това да бъде направено. Ето защо групата на зелените предлага изменение да се отложи освобождаването от отговорност за Комитета на регионите. Приветстваме новата бърза процедура за достъп до документи и дела във връзка с омбудсмена омбудсмена е, се е, работи добре, гарантира прозрачност, но разбира се, има възможност е, за подобрение във всички институции, работата на всички институции. После случай, вътрешният оборотност и непрекъснато а, смяна на кадри е, е един от проблемите а, в а, работата на омбудсмана, е, така че а, призива е да бъде решен проблема. Препоръките на омбудсмана са, от, са паднали с 7% до 19%, т.е. са се увеличили с 7%. Последното Европейския съд, е, по него Бенедикт иска оценка на съда за причините за високата е, че високото текучество. Той се обръща към съда да направи усилия да регламентира правилата за е, високото текучество още тази година. Благодаря, това са бележките на Бенедикт. Благодаря, Барт. Господин Вали, ще отговорите ли на коментарите и бележките? Благодаря, Дерек. Благодаря на всички докладчици в Сянка за коментарите им. Е, общо взето, е, те са в е, същия дух, съгласни сме по повечето от докладите. Ще започна с господин Петера, който спомена търговете и надзора, който е необходим по въпроса с баланса между половете – както и механизмите, чрез които се закупува имущество. Тук не виждам проблеми в доклада. Мисля, че можем на следващото съзнание на докладчите всяка да обсъдим допълнително въпроса. Предложението ви е много е, добро. Не виждам проблем да бъде включено в доклада. Във всички случаи е, доклада в това отношение е в вярната посока. Колкото до е, бележките ви за съвета, в работната група е, се занимаваме с е, този въпрос. Както каза генералния, съвет на, генералния секретар на съвета, наистина трябва да настояваме този въпрос да бъде поставен на дневен ред и да е, изискваме възможно най-рано резултати би трябвало да е, и, и, сме в състояние да изпълняваме функцията си на контрол, контролер върху начина по който се изразходват е, средствата, защото в противен случай е, това ще се отрази зле на общественото мнение. И трябва да се постараем да подобрим отношенията си за съвета, по е, съда сме наясно, по економически и социален комитет и пътните разходи. По въпроса за големите, е, високите разходи на външната служба, тези институции е, сами е, признават, че могат да се направят економии, навсякъде може да се постигнат, направят подобрение в бюджета, дали чрез нова технология, дали чрез е, е, еднодневни е, по-кратки заседания или обединяване на няколко заседания по време и място, така че да не се налага прекалено много пътуване на хора. Бих искал да помоля колегите да подкрепят подобни е, критични бележки. Когато се занимаваме с разходите, тук в парламента, ние се опитваме да рационализираме е, разходите чрез е, използването на нови технологии. И ако можем да избегнем излишно и ненужно пътуване и допълнителни разходи, естествено резултата ще е по-добър. Господин Гон направи няколко е, забележки. Съкрещенията от 5% са важни. Трябва да подкрепим е, това предложение. Но тези институции извършват една, вършат важна и доста деликатна е, дейност на международната сцена така че добре е да се съкретат, да има съкрещения, но пък трябва да анализираме много точно как и къде да бъдат направени тези съкрещения, за да не съкратим е, персонал там, където е, на места, които са е, твърде важни. Би трябвало да помислим и за отношенията ни с външните министерства на държавите членки, но трябва да отидем и по-далеч. Върховният представител открито говори за е, прозрачност е, и за това, че е, всяко завишаване на разходите трябва да бъде обосновано и оправдано не може да се използва само аргумента, е, че спешно се налага е, някакво е, пътуване. Сега не можем наистина да анализираме всеки отделен разход, но при по-крупни такива трябва да е ясно. Трябва да има и прозрачност, и достатъчно обосновка, оправдание защото а, всички знаем, че политиката а, не е безплатна. А, разходи, а, тя има своята цена, но а, трябва да намерим начин да действаме оптимално. Външната служба има представители в различни страни, някои доста неблагоприятни условия сега, когато разговарям с тях, е, те се опитват да ми кажат, че се опитват да че рационализират разходите. Е, винаги е възможно е, още. Трябва да се търсят творчески решения. По омбудсмена говорихме за това и ще говорим и на заданието на докладчите в Сянка, тъй като и други поставиха въпроса за е, омбудсмана за е, текучеството, за конфликта на интереси. Е, колкото за критиката на Сметната палата или за тенденциите за назначаване на повече жени в Сметната палата, баланса на полове. това е, се разбира от само себе си, не трябва да има дискриминация. Е, колкото до неплатените стъжанти в съда и другите институции, всеки стъжант би трябвало да получава е, някакво заплащане. за да не е, бъде подценяван в противен случай. Разбира се, е, такива стажове се считат за е, част от, е, добавят е, кредити към, е, когато става дума за студенти, е, когато са краткосрочни по-малко от месец, те не водят и до големи разходи, но при по-дългите стажове да кажем, е, стъжанти, е, които е, прекарват на дадено място 6 месеца или година, вече те наистина създават стойност и трябва съответно да бъдат заплатени техните усилия. Да бъдат възнаградени усилията и мисля, че Отговорих на повечето въпроси, които бяха поставени. Да, въпроса за Комитет на регионите и за сигнализиращите за наредности. Често в този парламент ние сме настоявали за това, тези решения на съда някак си остават не незабелязани или е, не В миналото този парламент е формулирал позицията си по отделни решения. Но така или иначе, абсолютно необходимо е да защитаваме, да гарантираме закрила на хора, които сигнализират за нередности. Ако имате допълнителни въпроси, готов съм да ги чуя. Ще заседаваме е, отново и мисля, че ще намерим е, решение на по-конкретни въпроси. Иначе широко, така най-общо съгласие по повечето въпроси е факт налично. Благодаря, Марко. Много положителни отзиви по доклада. Е, поздравления за е, това. Както чухме, ще има изменения. Е, крайният срок за тях е 1 март. С това приключвам и минаваме на следващата точка. Това е точка 60. Е, това е доклада за бъдещето на финансирането на европейските финанси е, многодишна финансова рамка до 2020. Е, сега ще е, дадем първо думата на Сметната палата. Господин Грего е отговорникът по тази тема. Има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, позволете ми да представя съвсем накратко документа на Европейската сметна палата за бъдещето на европейските финанси. Докладът е публикуван миналата седмица на 15 февруари 2018 година. Освен това, планираме да изготвим различни други продукти на Сметната палата, доклади, например, за бъдещето на общата селско-стопанска политика, кохезионната политика и упростяването на програмите за научни изследвания и иновации. И трите продукта са планирани за второто три месече на 2018 година. И е, това ще бъде последвано от е, законодателни предложения на комисията през юни и юли, след което планираме ние да изготвим отново документи за бъдещето на европейските финанси възоснова на предложенията на комисията. Във второто полугодие на 2018 година планираме да изготвим собствено становище по решението за собствените ресурси, възоснова на секторно законодателство за програмите за разходите. По отношение на изготвянето на настоящия доклад имахме едно голямо предизвикателство, а именно да синтезираме общи послания възоснова на повече от 30 доклада на Сметната палата през последните години, решихме да се съсредоточим върху два документа. Един от 2014 година за най-доброто използване на европейските средства секторно и друго, другия доклад за хоризонтални проблеми празноти в отчетността. Използвахме годишните доклади през последните три години, 2014, 2015 и 2016. И също така 16 специализирани доклада за периода 2015 до 2018 година, както и много други становища, основно в сферата на собствените ресурси. Освен това, публикувахме кратък доклад за средносрочния а, преглед на многогодишната финансова рамка и финансирането. Също така се съсредоточаваме върху един конкретен аспект на документа на Комисията за размисъл от миналата година, а именно ролята на Сметната палата за предоставяне на съвети и за подобряване на прозрачността и отчетността. От документа на Комисията за размисъл искам да подчертая няколко въпроса. В фоновата информация комисията уведомява читателите за повишаващия размер на бюджета от 1,8% от брутния вътрешен доход. в момента е под 1% от, в настоящата финансова перспектива. Ние споделяме предизвикателствата, които са идентифицирани от комисията, а именно по-добра сигурност и безопасност на европейските граждани, както и гарантиране на дългосрочна конкурентоспособност устойчивост и суверенитет на европейската економика, също и допълнителни предизвикателства, които са пред нас, е, са свързани с Брексит. Освен това, признаваме, че подготовката на следващата многогодишна финансова рамка изисква деликатен баланс между съществуващите политики и новите предизвикателства, стабилност и гъвкавост, национални приоритети, добавена стойност на Европейския съюз, между правила за разходите, фокус върху правилата за разходите и от друга страна фокус върху резултатите между безвъзмезно финансиране и други видове финансирания, като комбинирани инструменти, от Европейската инвестиционна банка и така нататък. Или пък концентриране върху по-малко области. Финансирането да се сроточи върху по-малко области. Споделяме и принципите, формулирани от Европейската комисия. Ние се сручаваме върху четири от тях. Да... Това са гъвкавостта, добавената стойност, отчетността и упростяването. И се опитваме да ги внедрим във всички пунктове по бюджетния цикъл, за да може да се създават приоритети и съответно средствата да се заделят за тях и а, накрая да се демонстрират резултатите от предприятите действия. Първата област, добавена стойност на Европейския съюз, комисията правилно предлага добавената стойност на Европейския съюз да се превърне в основна цел на следващата многогодишна финансова рамка и бюджета на Европейския съюз да се съсредоточи върху областите с най-голяма европейска добавена стойност. И че следва да има повишено използване на финансовите инструменти и гаранции обезпечения. По отношение на финансовите инструменти използваме а, препратка към нашия специализиран доклад номер 19 от 2016 година за финансовите инструменти. В този доклад посочваме известни рискове и същевременно признаваме, че повечето рискове вече са смекчени за законодателния период 2014-2020. В предложение номер едно градим становището си върху съществуващото становище на Сметната палата номер 1 от 2010 година и предлагаме концепцията за добавена стоеност на Европейския съюз да се разработи в идеалния случай на междуинституционално равнище и да се прилага в всеки момент от бюджетния цикъл, което означава при определене на приоритетите, при заделяне на ресурсите, прилагане на програмите и накрая отчитане на резултатите и демонстриране на резултатите от тези програми. Освен това, сме съгласни с предложението на групата на високо равнище Монти за необходимостта да се предостави по-всеобхватно и точно понятие за разходите и балансите от членството на, в Европейския съюз и годишното докладване на балансите да се опрости, като се съпътства с допълнителен анализ на финансовите и нефинансовите предимства от членството в Европейския съюз. В областта на гъвкавостта можем да кажем, че споделяме логиката на комисията, а именно, че трябва да се гарантира достатъчна гъвкавост в рамките на стабилна рамка. Тук основаваме предложението си на глава 2 от годишния доклад за 2016 година. Считаме, че инструментите за гъвкавост трябва да се използват основно за обхващане на непредвидени обстоятелства и действия, които не се подкрепят от европейския бюджет, вместо да се справяме а, с бюджетните последици от неочаквани забавения при прилагането на програмите. Освен това, предлагаме да се изготви набор от а, общи резерви, общ резерв да се създаде, така че той да се базира на система от правила за прехвърляне на средства от тези резерви към националните бюджети. Също така а, сме изразили становище за средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка. Предлагаме да се а, добави към МФР а, средно до дългосрочен финансов план, на който ще а, предлага еволюция или ще, ще проследява а, съответно раз, развитието на поети задължения, предварително финансиране и условни пасиви. Другото нещо, което искам да подчертая в третата поточка е, че считаме, че трябва да се подчертаят други източници на финансиране. Предлагаме този всеобхватен финансов план да се изготвя ежегодно, заедно в синхрон с прилагането на финансовата перспектива. Друг принцип е опита за упростяване на правилата. Напълно споделяме а, този принцип в, Сметната палата и съм посочил три документа, както вече ги споменах, които ще публикуваме през а, второто три месече на 2018 година. Подкрепяме и опита на комисията да упрости собствените ресурси предложение номер 4 от наша страна е изготвено възоснова на глава 3 от годишния ни доклад за 2016 година. Считаме, че предимството трябва да се извлече от възможността, която се дава от конвергенцията на програмните цикли в Европейския съюз, за да се засили рамката за изпълнение на Европейския съюз. Считаме, че в този смисъл ние сме партньори на комисията при изграждането или из, изработването на а, всеобщата среда за изпълнение. Това помага за съгласуване на финансовото планиране на Европейския съюз с стратегическите приоритети, определяне на ключови финансови и нефинансови резултати, които да бъдат постигнати, а, синхронизиране, намаляване на съответно програмите, целите и показателите в тези програми това ще намали риска от препокриване между различни програми и типове финансиране. След това да се гарантира правно основание за програмите и да се синхронизира, балансира и да се даде по-голям достъп, да стане по-достъпен на самия цикъл на отчетност Нашите предложения за отчетността се основават на прегледа ни от 2014 година за а, отчетността и одитните празноти. Считаме, че комисията и законодателните органи трябва да разработят принципи за ефективна отчетност и прозрачност на всички европейски финанси. Това следва да включва а, пълен демократичен надзор и контрол това се допуска от договора за Европейския съюз и трябва да бъде включено и в европейския бюджет. Това може би ще се случи в европейските фондове за развитие този път също така отразяваме принципите, които сме а, посочили в прегледа си от 2014 година. Шест са тези принципи, може да ги намерите в доклада. Например, ясно дефиниране на ролите и отговорностите, управленска увереност за постигане на целите от средствата демократичен надзор и а, възможности за коригиране и подобряване, силен мандат за независим външен одит, който да проверява съответствието и накрая прилагането на одитните препоръки от аудитираните от нас лица и съответно предприемане на последващи действия по тях. И, предло... и последното ни предложение е да се даде пълен одитен мандат на Сметната палата и да се разшири спрямо други органи, които могат да се появят като, например, Европейския валутен фонд. Признаваме, че тези промени биха могли да доведат до промени в самия договор и преди това да може да стане в дългосрочен план. Бихме приветствали възможността да бъдем представени в тези органи, като членове на техните управителни съвети и комитети. Има някои специализирани доклади, като пример, които можем да дадем, при които сме имали трудности в достъпа си до информация трудности, създавани от аудитираните от нас лица. И сега последния слайд, в който визуализираме нашите предложения. Те са изготвени в синхрон с бюджетния цикъл, Опитваме се да се съсредоточим в нашия документ върху общите принципи, а не върху секторите, което обаче не означава, че не сме публикували специализирани доклади по сектори. Сега ще ви дам няколко примери. В ОСП сме публикували важен доклад за екологизирането. Надявам се той да бъде разгледан и днес във вашия дневен род. Също така по отношение на фермерите и контрола на рибарството, хоризонтални доклади за ролята ролята на сертифициращите органи в селското стопанство, а в кохизионната сфера сме публикували доклади като Европейско едино небе, младежка безработица, също така Джаспърс, управление на железопътния транспорт. Много ви благодаря за вниманието и съм на разположение за въпроси. Благодаря. Благодаря ви. Напълно сме съгласни с констатациите ви. Много от препоръките ви съвпадат с нашите от името на господин Сарвама, госпожа Шмидт. Благодаря ви, господин Сарвама. За съжаление, днес не може да участва в заседанието. Възложи ми да прочета изготвения от него документ. Искам да изразя благодарност към Европейската сметна палата, която още веднъж доказа фундаменталната си роля за предоставяне на всеобхватни документи по европейските финанси. Удовлетворен съм, че Сметната палата предлага конкретни мерки за следващата МФР за подобряване на а, прозрачността, гъвковостта, изпълнението и отчетността на европейския бюджет. Както посочва правилно Европейската сметна палата, документа за размисъл на комисията подчертава как европейските финанси стават все по-сложни и по-малко съгласувани с времето и сега има действителна потребност, а и възможност да се реформира цялостната система на европейския бюджет. Реформирането на европейския бюджет трябва да доведе до по-ефективен и прозрачен бюджет, който е по-добре насочен насочен към областите, които предлагат най-висока европейска добавена стойност. Трябва да бъде по-гъвкав при заделянето на ресурси там, където те са наистина необходими. Лесен е за управление, за контрол и е по-отчетен спрямо гражданите по отношение на планираните и постигнатите резултати. По отношение на добавената стойност трябва да се идентифицират възможности за добавяне на такава стойност в европейския бюджет и след това да се оценява ефективността на програмите, да се а, оцени риска, свързан с финансовите инструменти и гаранции. Също така концепцията трябва да включва понятие за ползи и разходи, както финансови, така и нефинансови, свързани с членството в Европейския съюз. Както Сметната палата подчертава, а, възможността на европейския бюджет да се адаптира към променящи обстоятелства трябва да се подобри, т.е. той трябва да е по-гъвкав, да се въведе система от резерви, които да покриват дългосрочни разходи и непредвидени обстоятелства. Също така трябва да се подчертае ефективността на изпълнението на европейския бюджет. Финансовото планиране трябва да е синхронизирано с стратегическите приоритети, трябва да се дефинират ключови резултати и да се намалят броя на програмите, целите и резултатите и показателите, така да се каже, за тези цели. Това е също едно подобрение, предложено от Сметната палата. В синхрон с документа на Сметната палата, европейските финанси трябва да са по-прозрачни и отчетни. Трябва да да имаме пълен демократичен контрол върху всички европейски финанси. Същите принципи на отчетност и прозрачност трябва да се прилагат и спрямо а, органите в а, бюджета, като Европейската комисия, както и такива извън бюджета, като Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка. Надявам се комисията а, да е достатъчно смела, а и разумна да предприеме тези конкретни мерки и да, да ги вземе предвид, когато изготвя предложението за МФР. Сметната палата подчертава много важни аспекти и дава ключов, ключове на комисията да успее. Правилно се подчертава възможността за планиране на финансите внимателно и възможност след това за аудитиране и контролиране на финансите по един ефективен начин. Подкрепяме предложенията на Европейската сметна палата и призоваваме силно комисията да ги включи в предстоящото предложение за МФР. Благодаря. Благодаря. Госпожа Длабайова се е записала за изказване. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин Грегор, уважаеми членове на Сметната палата, колеги. Уважаеми гости, благодаря за много добре подготвения информационен документ. Напълно съм съгласна с вашите предложения. Много добри са те. Споделям вашите идеи, както и вашата загриженост. Нека задам няколко въпроса. Някои от тях може би са по-общи, но мисля, че е добре да се разискат сега изложението си упоменахте, че основната цел последващата МФР трябва да е добавената стойност за Европейския съюз. Тази добавена стойност се определя като допълнителна полза в резултат от действията на отделни държави членки. Тя може да е свързана с други фактори, като повече допълняемост, повече ефективност – и така нататък. Е, трябва да говоря по-бавно ли? Извинявайте. Може да има преки, както и косвени ползи. Освен това, основният адресат на добавената стойност за Европейския съюз трябва да са европейските граждани. От това проистича и основният ми въпрос към вас. Може би няма да е лесно да му намерим отговор, но нека се опитаме да го направим заедно. Как бихте обяснили на един европейски гражданин добавената стойност за Европейския съюз в едно изречение по съвсем ясен и прост начин? Изключително е важно да намерим ясни, лесни за разбиране определения. Това е изключително важно не само за гражданите, но и за бъдещите бенефициенти на финансиране от европейския бюджет. Говорите също за финансовите инструменти и гаранциите два много важни момента. Тук има два проблема. Единият е свързан с публичните органи, като общините и регионите. Като цяло те не смятат финансовите инструменти за особено привлекателни. Има също така и различни определения на понятието държавни помощи. Вторият въпрос е свързан с безвъзмезното финансиране на многонационални частни дружества. Какво е вашето мнение за ролята на финансовите инструменти и гаранциите, както по отношение на публичния, така и на частния сектор? Последният ми въпрос е субсидиарността и упростяването и свръхрегулирането. Това са три фактора, които не вървят ръка за ръка в държавите членки. Имам предвид най-вече системата за възлагане на обществени поръчки. Всъщност тук действат 28 различни системи. Можем, разбира се, тук да се позовем на единния пазар, но какво смятате вие като аудитор по въпроса за упростяването? Трябва ли да се стремим към упростяване чрез приемането на обща нормативна уредба? Председателката, господин Грегор, искам първо да дам думата на вас, след това на комисията. Заповядайте. Благодаря ви за положителната оценка, която дадохте на информационния документ. Благодаря ви за въпросите. Ще се опитам да отговоря на трите поставени въпроса. По въпроса за добавената стойност за Европейския съюз, според мен определението, използвано от комисията в доклада и от 2011 година е достатъчно просто. Според него става дума за добавена стойност по линия на действия на Европейския съюз, която допълва ползите от действията на държавите членки. През септември 2017 година изготвихме специален план за действие за комитета ни по въпросите на качеството. Целта бе да започнем вътрешен процес на размисъл за добавената стойност от действията на Европейския съюз. В момента тече работният процес. Ще вземем предвид резултатите от този процес. Добавената стойност от действията на Европейския съюз е в основата на стратегията ни до 2020 година. Ще се опитаме в по-голяма степен да обърнем внимание на тази добавена стойност в работата си, в специалните си доклади. Ролята на финансовите инструменти в уводните си думи се позовах на специалния доклад 19 от 2016 година той придоби много широка публичност. В него отчитаме някои от рисковете, свързани с използването на финансови инструменти. По-скоро по отношение на използването им на ниво държави членки. Има някои принципни положения, които са общи за използването на такива инструменти на ниво държави членки и на централно ниво при сътрудничеството между Комисията и Европейската инвестиционна банка. Мисля, че сме поели в правилната посока, но трябва според нас да сме и по-внимателни. Призоваваме комисията да направи надлежна оценка на риска и да ограничи риска, проистичащ от тези инструменти, когато се подготвя европейско законодателство. Финансовите инструменти следва да се използват по-скоро за мобилизирането на финансиране от частния сектор. А що се отнася до публичния сектор, то лично аз бих казал, че е по-добре да се съсредоточим върху публичните разходи. По въпроса за свръхрегулирането, лесно е да се критикуват държавите членки във връзка с свръхрегулиране, но трябва да сме наясно за първопричините за свръхрегулирането. Тук, според мен, може да е изиграла роля и Европейската сметна палата. В миналото тя може да е излизала с констатации, които да са довели до свръхосложняване на системите, разработени от държавите членки. Приветстваме усилията на комисията за упростяване на правилата, така че да има в идеалния случай единен набор от правила за различни сектори. По въпроса за процедурите за възлагане на обществени поръчки, системите за контрол и финансово управление на ниво държави членки спадат към техните прерогативи. В обхвата на тези системи попада и възлагането на обществени поръчки, а финансовият регламент е приложим само към европейските институции. Може да се упрости работата на бенефициентите и на тези, на които са възложени обществени поръчки, но от друга страна може и да има не спазване на принципа на субсидиарност. Възлагането на обществени поръчки спада към компетенциите на държавите членки. Благодаря господин Преза от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Приветствам информационния документ, изготвен от Сметната палата. Въпросите, повдигнати в него, както и съдържащите се в него препоръки, до голяма степен са и в съзвучие с позицията на Европейската комисия, отразена в документа за размисъл за бъдещето на финансите на Европейския съюз. Поставянето на акцент върху добавената стойност от действията на Европейския съюз, върху гъвкавостта, върху капацитета за реагиране има връзка и с области, по които споделяме цели и с парламента. Нека се спра набързо върху въпросите, които повдигна господин Грегор. Добавената стойност от действията на Европейския съюз. Това е обратната страна на медала. Унези действия, от които може да проистече по-голям ефект на ниво Европейски съюз, трябва да се финансират от Европейския съюз. но не може да се даде количествено изражение на всичко, а не всичко, на което може да се даде количествено изражение, пък е от значение. Затова, когато говорим за добавена стойност от действията на Европейския съюз, трябва да заложим на количествените показатели, но също така и на елементи, на които в по-малка степен може да се даде количествено изражение. Например, ефективният граничен контрол трудно може да намери количествено изражение, но то е доказателство за ползи, които могат да се постигнат на ниво Европейски съюз а не само на ниво отделни държави членки. По въпроса за гъвкавостта, комисията до голяма степен приема принципните предложения на палатата. Когато работим по следващата МФР, ще вземем предвид констатациите в информационния документ. Там се излага идея за по- гъвкаво използване на финансирането в рамките на отделни функции. Призовава се също и за повече гъвкавост между отделните функции. И тази идея трябва да бъде доразвита в светлината на досегашния ни опит с МФР. Комисията не е особено голям привърженик на изчисляването на нетни сълда. Към момента се изчисляват нетни сълда, тъй като трябва да изчислим някои отстъпки. Трябва да се направят корекции. Но предстои да напусне Европейския съюз Обединеното кралство. Така можем да преминем от този по-щетоводен подход към един по-общ подход, който ни дава възможност да вземем предвид ползите, но не само щетоводното им изражение. По въпроса за дългосрочното планиране, комисията вече извършва такова планиране във връзка с неодавнашния междинен преглед. В преразгледания финансов регламент е разписан член 247 Съгласно тази разпоредба, комисията е длъжна годишно да докладва на парламента и съвета за интегриран набор от доклади за финансова отчетност и включително да излиза с прогнози за финансовите потоци. В предложението за следващата МЕФЕРЕ Комисията ще излезе с прогнозните си разчети, на които почива и таванът за плащанията, който ще предложим за следващата МФР. Мисля, че и по този въпрос вижданията ни си съвпадат до голяма степен. По въпроса за упростяването – вече бяха положени усилия за упростяване по линия на преразглеждането на финансовия регламент, както и в рамките на междинния преглед на МФР. По настоящата МФР има някои елементи на упростяване и на повече гъвкавост. Сметната палата излиза с предложение за намаляване на броя на разходните програми, това е при всички положения една препоръка, която комисията ще вземе предвид. Ще се опитаме максимално да я реализираме. По въпроса за отчетността, комисията смята, че отчетността е нещо, което е необходимо за всички разходни пера по бюджета. Някои финансови инструменти се прилагат от външни партньори на комисията. По тези инструменти вече има задължително изискване за одит. По въпроса повдигнат от госпожа Длабайова за това, дали финансовите инструменти следва да се използват само за частния сектор или и за публичния. Финансовите инструменти и бюджетните гаранции са от полза за проекти, по които се очаква в бъдеще да има приходи. Приходи за частния сектор, например. Може да се използват, например, по проекти за изграждане на жилища по тези проекти може да има възвръщаемост чрез данъчни постъпления. Така услугите ще могат да се предоставят при условия по-добри от тези, които иначе биха били налични за публичните органи. Възможно е също така да се кредитират и публично-частни проекти. Намесата от страна на Европейския съюз по тези проекти намалява нивото на риск и мобилизира и други източници на финансиране, които иначе не биха били мобилизирани. Според мен трябва да има такава възможност по европейския бюджет. Финансирането по европейския бюджет дава по-голяма възможност за ефект на лоста – за средствата на дънакоплатците. И накрая за отчетността. Европейската централна банка не получава финансиране от европейския бюджет поради това допълни, трябва да има допълнителни изисквания за одита, които да бъдат договорени между палатата и други институции. Изискванията за одита са разписани в действащата нормативна уредба, но не е ясно как извън рамките на тази нормативна уредба може да се наложат задължения за одит на трети страни. Още веднъж благодаря за информационния документ. Той е много полезен за комисията. Председателката, благодаря. Четейки документа, човек остава с усещането за дежавю. Въпросът е как да се реализира предложеното в него. Не съм сигурна, господин Преза, че съм наясно с всичко. Трябва да се внесат корекции в циклите. Циклите трябва да бъдат съгласувани един с друг. Освен това трябва да се попълнят и празнотите по отношение на отчетността. Ще продължим работа, казано накратко. Колегата Шмидт не иска да вземе думата. Господин Грегор, вие също не искате да се изкажете. С това приключихме по тази точка. Благодаря за впечатляващите резултати от работата ви. Очакваме и бъде, бъдещите ви доклади. Аз лично с удоволствие ще прочета доклада за бъдещето на ОСП. Благодарим ви за досегашната ви работа. Преминаваме към точка 61, специален доклад на Европейската сметна палата по въпроса за екологизирането. Веднъж вече имаше кратко представяне по тази тема. Тогава се договорихме да изслушаме по-дълго изложение. Сред нас е господин Ево. Сега ще е добре да се спрете върху онова, върху което не се спряхме последния път. Докладчик е господин Штеховски, докладчиците в сянка също са тук. Господин Яво, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми членове на комисията, благодаря за възможността да ви представя констатациите по този доклад. колгозирна и по-сложна схема за подмагане на доходите, която все още не е достатъчно ефективна. Екологизирането бе въведено с реформата 2013 на общата суханска политика като ново пряко плащане за фермерите. Целта беше да се е, възнаградят фермерите за публичните услуги, които предоставят и да се е, засили е, резултатите свързани с е, е влиянието върху климата. 30% от е, преките плащания по ОСП и близо 8% е, от целия европейски бюджет представляват те. Фермери, фермер, фермерите получиха първите екологични плащания през 16-та година за отчети предадени 15-та. Основното ни, ни извод от одите е, че екологизирането, както се осъществява в момента, значително ще засили е, екологичните резултати е, и въздействието върху климата на ОСП. То отразява до голяма степен нормалните фермерски практики. Поради много изключения, повечето фермери, 65%, се ползват от е, тези плащания, без всъщност да са задължени да прилагат екологични практики. Това води до положителни промени в много ограничен е, брой от стопанство, около 5% от е, стопанства в Европейския съюз. Сега е, числата, които използват комисията като показател на резултата, 73% от земеделската земя в стопанствата има поне едно задължение за екологизация дори да е задължен да следва изискването за диверсификация на е, реколтите върху 1 а не 100, е, комисията е, пресмята на база на 100 и е, размера на тези стопанства е, се определя по този е, показател, макар да няма действителна промяна в практиките на фермера, защото е, фермера вече се е съобразил едва ли не с тези, е спазил тези изисквания преди да са въведени. Дори задълженията да се променят е, в значителна степен по екологизирането, т.е. Е, е, постоянните площи, зелени площи да обхващат 5 или 4 или повече процента от стопанствата, това ще си остане като изискване. Е, комисията не е заложила конкретни е, цели е, или пък да определи какво точно се очаква от екологизирането. Разпределението средства от бюджета не са достатъчно прецизирани. Европейската комисия в оценка на въздействието преценява, че средните разходи за прилагане на екологизиране не трябва да надвишава 30 евро в е, е, проучвания резу... Е, числата са различни. За по-малко 10 години това се плащанията за по екологизиране си остават една схема за подпомагане на приходите диверсификация на реколтите не дава достатъчно полза в сравнение с ротиране на, на култури. преобладават екологични екологично чувствителни е, затревени е, площи, екологично насочени площи е, и такива, които е, са важни за биоразнообразието. Екологизирането е, не е оправдано от резултатите, които се очаква да даде. Тази сложност е, проистича от е, припокриването между инструментите по екологизиране и други такива, като например добрите сукмански практики и екологични условия. Държавите членки не използват достатъчно гъвкавост при прилагане на екологизирането, особено когато става дума за избор на екологични насочени площи и е, постоянните затревени площи, за да се извлече максимална полза от е, климата. Те се стремят да прилагат екологизирането, така че да улеснят максимална степен своята работа и тази на фермерите. Възоснова на тези констатации ние е, изготвихме следните препоръки за следващата реформа на ОСП. Комисията трябва да разработи една пълна логика на интервенция в, за, приходи, за е, вноските е, към ОСП, за постигане целите по екологизиране на Европейския съюз и да следва принципа, че фермерите могат да имат достъп до е, плащания по ОСП само ако са изпълнили основни норми, обхванати от насоките за екологизиране. Е, това може да стане чрез по-силни програми за действия, които да възнаграждават е, е, фермерите за услуги, които са над базисната екологична линия. Техните, подбора на вариантите, техният трябва да, се, да е ефективен и е, ефикасен и да води е, максимално добре до постигане на целите, които са си поставили. Благодаря ви за вниманието. Готов съм да отговоря на въпроси. Да, всъщност не бяхме чули действително специалния доклад, затова се наложи повторно да ви изслушаме. Сега нашата... Имахме сериозни критични бележки. Сега докладчика, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Е, аз закъснях, бях възпрепятстван, но слава Богу, че мога да е, ходя бързо, така че надявам се да не съм пропуснал е, особено много. Този доклад ясно показва защо се налага да сме тук сега и да говорим по тази тема. Имаме в, той отразява до, в известна степен сегашната сексуалска политика, която налага реформа на ОСП. Е, екологизацията е, е, е близо 8% от бюджета на Европейския съюз, което е тревожно, ако четем внимателно заключенията на Европейската сметна палата. Тук не се поставят по въпрос резултати от инструментите, които трябва да се използват. Е, трябва, изтъква се разликата между е, предвиденото в документите и е, е, реалната практика. Е, би трябвало точно да е, определим да видим какъв е допълнител, добав, каква е добавената стойност на програмите, които прилагаме. Логиката на този инструмент е, не е, е издържана критика. Е, сега в бъдеще би трябвало да работим повече по посока на прозрачност и минимализиране на риска, да се, за да можем да избягваме злоупотреби не е съвсем ясно от констатацията на Сметната палата как е, ще се прилага в е, целия Европейски съюз е, тези програми в борбата с измененията в климата. В доклада предлагам екологизирането да се отчете при реформиране на ОСП в бъдеще но разбира се, е, би трябвало е, разходите по екологизирането да бъдат е, разпределени или поне част от тях справедливо. И програми, които са доказали своята ефективност по отношение на опазване на климата и екологизиране, да продължат да бъдат финансирани съответно. Гаденбах, колегата има думата. Благодаря и от мен. Е, сега благодаря и на Сметната палата, но и на Томас. Мисля, че този доклад е, е, е още по-важен, е, защото сега сме в много важна фаза, а именно по-нататъчното развитие на обща сухманска политика, която се обсъжда. Така че съжалявам, че доклада малко късничко се появи, е, след като вече в много области се работи по този и доста модели вече се разработват за реформираната ОСП. Сега не това, което беше предложила комисията за европейската скосманска политика нататък, беше доста амбициозно. Е, колкото до, е, нали, по отношение на екологизацията, е, първоначалното предложение на комисията беше достатъчно амбициозно и целенасочено, но не бяха формулирани достатъчно ясно целите, както критично отбелязва Сметната палата сега е, парламента и съвета трябва да е, настояват за това е, да е, се предостави един набор от инструменти, от който държавите членки да могат да избират е, тези, е, които са им най-изгодни за прилагане на практика и които с най-малко административно бреме ще могат да се приложат, за да и които, разбира се, ще доведат до, до допълнителни доходи за селските стопани не бих искала да отнемаме нито евро от е, приходите на е, стопаните. Е, това е всъщност, разбира се, ако той постигнал целите, които са формулирани в бъдеще, тогава такова възнаграждение би трябвало да му се полага. така или иначе трябва да е, пестим, да пестим от е, финансирането, е, което да бъде отпускано според резултатите, да продължим да работим по екологизирането, но, както казах, съвсем целенасочено, с ясно определени измерими цели пред нас и е, разбира се, е, би трябвало да се предвиди и съответната гъвкавост, тъй като предизвикателствата са е, различни за отделните държави членки. Много често обаче ми се струва, че имаме такъв набор от инструменти, но не можем да разберем защо този или онзи избира точно този модел или тази програма от, този, от определения набор Значи гъвкавост трябва да има там, но тя трябва да има, но тя трябва да е подплатена със съответните научни аргументи, а не да бъде просто произволна. Мисля, че по тези въпроси е, заслужава да говорим допълнително и в бъдеще е, ясно е, че трябва да, е, да работим по екологизирането и в бъдеще, но това няма да, не трябва да бъде самоцел. Госпожа Длабаева. Благодаря, госпожо председател. Е, Съгласен съм с заключенията на Сметната палата и на докладчика, че разходите е, по екологизиране отговарят на нивото на амбиция, което се предлага с е, екологизирането е, в духа на това, което каза колегата Карин, мисля, че трябва да формулираме конкретни цели. И тук два въпроса имам към комисията и към Сметната палата. Е, имам предвид 28 е, точка от доклада на палатата, където се казва, цитирам, в случай на диверсификация и екологично е, насочени площи, в нашата извадка въвеждането на екологизиране не предвижда, не изисква промяна в прак... практики. Това е или защото те вече са и отговорили на тези изисквания 2019, или защото са освободени от такива изисквания. Е, е, около 1% е, от земеделската земя изисква повече диверсификация в Европейския съюз и около 1% изискват екологично насочени площи за въвеждането на екологизиране. Така че трябва да настояваме за ефективност, въздействието и резултати и е, въпросът ми към комисията е, какво, е какъв ефект очакват е, при въвеждане на екологизирането? Е, какво имам предвид? Как ще се отрази това на цялата земеделска земя в Европейския съюз? И въпросът към Сметната палата. в По същата дефиниция, какво въздействие според палатата ще е значимо и успешно съответно? Благодаря. Госпож... Господин Фланиган. Благодаря. Пропуснах малко от началото. Целият въпрос за екологизирането в нашата страна, а, хората са объркани, не го разбират. От една страна се казва, добре, дава се свобода на държавите да решават, но ние стигнахме в крайности в нашата държава. И когато продължават да се харчат пари за селското стопанство, всъщност нещата не се опростяват, не стават по-лесни. Колкото по- големи плащания си получавал в миналото, толкова по-големи са плащанията за екологизиране. Например, 40 евро на хектара, ако си получавал, ще получиш 50% свръх за екологизиране. Тоест, ако някой получава 40 евро, за базисно плащане получава 20 евро за екологизиране. Обаче, ако съседът е получавал 1000 евро на хектар, ще получава 500 отгоре за екологизиране. Макар, че съседът ти е правил същото, което и ти си правил. Въпреки това, той получава 500 евро като стимул, другия получава 20 евро. Не знам какво се прави в другите държави, но в нашата държава е общо взето пълна, пълен абсурд има ам, основания за критика, макар че потенциала на схемата е много голям. Ние искаме да получим чрез екологизирането устойчивост, искаме да се борим срещу климатичните изменения. Всъщност не може да се бориш с е, изменението в климата, като даваш на единия 20 евро, на другия 500 евро. А, трябва нещата да се основават на научни а, достижения, а не на произволни решения на държавите. Ситуацион. Благодаря ви. Сега сме в затруднено положение. Господин Баскю, директор на устойчивост, е, на звено устойчивост и подпомагане на доходите. Не може всяка година да изразходваме по 12 милиарда евро, без да постигаме желаните резултати. Именно това се констатира в специалния доклад. Какво можем да предприемем сега, като се има предвид настоящото състояние на ОСП? Какво предлага комисията? Не може да запазим статуквото до края на периода. Второ, благодаря на Европейската сметна палата. На третата схема е представено намаляване на въздействието върху околната среда по време на законодателната процедура. Пътят към Ада е послан с добри намерения, но какво може да излезе по време на процедурата за съвместно вземане на решение, ако в нея участват хора, които имат преки ползи, Отново сме изправени пред този проблем. Не може сега просто да ми отговорите, да, наистина допуснахме грешка, но следващия път ще се справим по-добре. Не, няма да е така, защото следващия път ще сме изправени пред същите проблеми. Благодаря на Европейската сметна палата за добрата работа. Всеки път установяваме едни и същи проблеми. Не сме слепи. Проблемът наистина е огромен. Трябва да се направи нещо. Не можем да си позволим в никакъв случай да бездействаме. Господин Штас. не смятах да се изказвам след вас, обаче чувам какво казват колегите. Искам да ви припомня за периода 2012-2013, когато се реформираше е, ОСП. Моето впечатление тогава беше, че тогавашния комисар е, основаваше предложението си за екологизиране на много по-стабилни аргументи, обаче на практика нещата някакси не се получиха, поне от това, което чуваме. Нека да се допитаме до съвестта си, колеги, и да поем отговорност ако ние сме в Комисията за селското стопанство, смятам, че сме допринесли за разводняване на предложението на Комисията и в крайна сметка се оказахме в положение, което Сметната палата констатира, че настоящото структуриране на екологизирането въобще не си струват хартията, на която са написани, въобще нищо не струват. Така че първоначалното предложение на тогавашния комисар беше много по- ценно, много по-стойностно, отколкото на практика се оказаха нещата. Така че призвам комисията, ако ще правите ново законодателство за реформиране на ОСП през май, през юни, моят въпрос е какво да очаквам по отношение на главата за екологизиране. Ще се позовете ли обратно на принципите на а, комисар Тролос, когато той направи неговото предложение преди толкова години? Някой има ли време утре да отида на заседанието на комисия Агри? Госпожа Каденбах, добре. Добре ще бъде и ние да участваме. Колегите трябва да вземат въпроса на сериозно. Добре би било госпожа Каденбах да получи подкрепа и от някой друг колега докладчика по освобождаването от бюджетна отговорност. Мисля, че е добре също да присъства. Мисля, че трябва да сме добре представени. Моля секретарята да изпрати някого. Аз бих искала да участвам, но за съжаление утре нямам време. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Както и на а, останалите членове на комисията. Благодаря за възможността да обменим мнения по специалния доклад за екологизирането. Както вие казахте, той е много важен. Искам да направя общо изказване относно нашето становище за доклада и след това ще разгледам някои ключови въпроси, които бяха повдигнати от няколко от вас по време на този дебат. Първо, искам да кажа, че комисията приветства този специален доклад. Както казахте, екологизирането е една от основните новости в последната реформа на ОСП и макар, че е трудно, е важно. Когато говорим за екологичната политика, сега две години по-късно оценяваме ефективността и изпълнението на тази политика. Комисията приветства този доклад. Същината на всички препоръки се приема от комисията и ще бъдат взети предвид тези препоръки, когато се разглежда новата архитектура, новата структура на екологизирането за периода след 2020 година. В заключението Сметната палата показва някои слабости, видяхме ги на слайдовете, по отношение на мерките за екологизирането. Ние признаваме повечето от тях и в също време искам да посоча някои констатации на Сметната палата, които поне според мен, са ключови за подобряване на е, екологичните и климатични резултати на европейското селско стопанство. Първо се припомня становището на комисията, че екологизирането има потенциал, подчертавам потенциал, да подобри резултатите за климата преди, от, в сравнение с периода преди въвеждането си и 77% от селскостопанската област на площ на Съюза са обект на такива мерки. Първоначално този процент трябваше да бъде много по-висок от 77%. Но също така признаваме, че е, процеса на вземане на решение е довел до доста изключения. По-голямата част от фермерите в Европейския съюз, макар че представляват е, малка част от площа, са изключени изключени, т.е. са освободени от задълженията за екологизиране. По отношение на променящите се практики, в доклада на палатата а, се показва, че има въздействие на изискването на екологизирането. 13% от посетените от Сметната палата стопанства по време на одита са а, променили практиките си на диверсификация на културите и 37% от практиките са променени спрямо 2014 година, т.е. процента не е абсолютно несъществен. Трябва да кажа, кажа, че а, Сметната палата критикува плащанията за екологизиране за практики, които вече са направени от а, самите фермери, тъй наречените инертни печалби. Също така обаче трябва да подчертая, че екологизирането не винаги е насочено към промяна на съскостопанските практики. По-скоро целта му е да подпомага предоставянето на обществени блага, включително чрез съществуващи практики. Фермерите вече правят много по отношение на добрите практики и не бива, поради факта, че те вече го правят, да е, да ги наказваме, тъй като техните практики са е, ползотворни за околната среда. екологизирането не функционира като мярка за климата и, и е, екологията, които практически а, финансират фермерите за промяна на практиките. Така че екологизирането има по-обща цел, а именно да възнагради в парично изражение предоставянето на обществени блага чрез селскостопанска дейност. Тъй, макар, че тези а, публични блага вече може да са били предоставени по друг начин. Тоест не се изисква непременно промяна на практиките. Но в същото време се а, предотвратява влушаване на състоянието. Това трябва да го имаме предвид. През последните 20-30 години виждаме повишаване на тенденцията за интензифициране на селското стопанство. Така че е важно да се спре това влушаване на практиките. Също така палатата показва, повтаря това, което е заключила и комисията през първия си доклад за прилагането на екологизирането, а именно, че държавите членки и фермерите не са използвали потенциала напълно на екологизирането основно поради решения взети от държавите членки. Техните решения са ръководени от целите на упростяването, а не толкова от желанието за постигане на максимален резултат за околната среда. Затова миналата година комисията предложи да се упростят и хармонизират някои изисквания за екологизирането, за да се повиши ползата от практиките за екологизиране. Конкретно това включва забрана върху ползване на пестициди, върху а, екологично насочени площи. Мисля, че тази мярка е приета и е влязла в сила в началото на тази година, 2018. Също така заключението присъства в едно външно опрочване, поръчено от комисията за въвеждането на екологизирането и публикувано бе проучването или оценката миналата година, в края. А, в момента, както се прилага екологизирането, преди промяната, както я споменах току-що, е ограничено по отношение на климатичните цели, но това може да се преодолее частично чрез промяна на някои задължения, включително в делегирания акт от 2017 година, прият от комисията. Възоснова на това комисията споделя гледната точка на Сметната палата, че в много държави екологизирането в настоящата си форма е твърде сложно и бюрократично, за да посрещне съответните екологични амбиции. Затова комисията декларира в съобщението си за бъдещето на храната и селското стопанство, прието миналата година през ноември, че ОСП трябва да има по-голяма амбиция за околната среда и настоящата архитектура на екологизирането не е най-добрата за посрещане на тази висока амбиция. И а, по отношение на подхода, е ясно, че в своето съобщение комисията е решила да промени този подход и да повиши равнището на амбиция за околната среда и климата на ОСП. Затова нова архитектура на екологизирането, върху основаваща се върху положителното а, положително трупания опит от настоящото прилагане на екологизирането ще бъде част от модернизирането на предложението за законодателни актове за новата ОСП, но това ще стане някъде през лятото на 2018 година. В тази връзка, този нов подход държавите членки ще опишат в стратегически план как получава, как постигат целите за климата и, и околната среда, които са си задали. Тоест това ще се базира на конкретни цели за околната среда и климата, води, имам предвид, почви, въздух и така нататък и държавите членки ще опишат в плана как ще постигнат конкретните цели, включително чрез синхронизирани условия за плащанията и цялата тази, тази логика за екологизирането, за интервенцията ще включва как ще бъдат постигани тези цели. Т.е. това е обект на размисъл. Този подход смятаме, че ще повиши амбицията на климатичната амбиция на ОСП. Разглеждаме възможности за въвеждане на система, която да оценява изпълнението и постигането на резултати в областта на околната среда, вместо да продължаваме със същия подход, който имаме до сега. Той е свързан твърде силно с съответствието и с строги правила, които са еднородни на, европейски, на европейско равнище. Наистина екологизирането има слабости, но има и потенциал и планираме да променим подхода си за бъдеще и да преминем от съответствие към резултатност, а и също така да повишим амбицията на ОСП за постигане на специфични екологични и климатични цели по начин, който е по-прост и по-адаптиран към нуждите на фермерите и спрямо местните условия на околната среда и климата. Съвсем накратко това е нашето намерение по отношение на бъдещето на ОСП и конкретните а, глави, свързани с околната среда и климата. Благодаря ви. Благодаря. Не разбрах от изложението ви какво можем да променим в рамките още на този мандат? Как можем да коригираме неблагоприятните промени по ОСП? what we have been doing. Това, което правихме през последните 18 месеца е да проведем набор от оценки и проучвания за мониторинг, за да видим какви са резултатите от екологизирането. Повечето от работата е свършена от палатата чрез тази външна оценка и а, тя се базира на информация за изпълнението на практика. Имаме много малко информация за реалното въздействие на екологизирането върху околната среда. Защото а, може 5, 10, 15 години да са необходими да отчетем резултатите за почвите, водите и така нататък. Затова продължаваме с оценките си и с дейностите по мониторинг. Ще насърчим държавите членки да се възползват по най-добрия начин от промените въведени в делегирания акт от миналата година по отношение на упростяването и подобряването на условията за управление на екологично насочените площи и за подобряване на състоянието на постоянно затревените площи, също така за изпълнение на задължението за диверсификация и а, за периода 2014-2020 да повишим нивото на изпълнение и на ефективност на задължението за екологизиране. Благодаря ви. Но ако правилно съм разбрала, то по законодателния акт Омнибус не се упоменава конкретно екологизирането, просто някои процедури се упростяват. Във връзка с регламента Омнибус са въведени някои промени в разпоредбите за екологизиране. Има, бих казал, две основни промени. Първата е свързана с постоянно затревените площи, за да се улесни въвеждането на а, закрилата на, и поддържането на тези постоянно затревени площи, така че а, тези дейности да станат много по-устойчиви на ниво на стопанството. За да се засили закрилата на затревените площи, така че те да са наистина постоянни, след въвеждането на екологизирането от 2015 година, много площи, покрити с временно затревени площи, бяха категоризирани като постоянно затревени площи и това има съвсем малко въздействие, бих казал отрицателно въздействие върху качеството на ам, почвите и задържането на въглерод. Така че ще се промени дефиницията на постоянно затревени площи, за да се повиши ефективността на мярката. Други промени, които са въведени в Омнибус, са свързани с екологично насочените площи, с три нови типа екологично насочени площи, основно енергийни култури и а, различни многодишни растения, така че а, това може да има допълнителни потенциални ползи, според мен. Но според мен, честно казано, това няма да окаже кой знае какво голямо подобрение в връзка с екологично насочените площи. Смятаме, че основната промяна за повишаване на ефективността на екологизирането е свързана с промените в делегирания акт, който е прият миналата година и влязал в сила в началото на тази година. Благодаря ви. Утре ще участвате ли в заседанието на Комисията по селско стопанство? Или ще участва друг ваш колега? Ще участвам, да. Вие Прима. Супер. Ние също. Чудесно. Thank you. If I can just answer to the question posed във връзка с въпроса на госпожа Лабайова, какво е значимо за нас, започвам отговора си с едно изречение, което каза комисията, а именно, че екологизирането няма за цел, не не замислено за промяна на практиките на земеделските стопани, а за предоставяне на, публични, на, на обществени блага. Когато изготвяхме одита, основахме заключенията си на основния акт, а именно, че, заклю... че екологизирането трябва да има положително въздействие върху околната среда и върху развитието. Няма други цели, какво друго трябва да се постига. А ако нямаш конкретни цели, аудитора няма правомощия да ги задава самостоятелно. Затова първата ни препоръка върви в посока, че комисията трябва да изготви пълна интервенционна, интервенционна логика, т.е. какво се стреми да постигне екологизирането. И от тези конкретни цели се избират съответно мерки, заделя се необходимото финансиране и така нататък. Тъй като ням, не разполагахме с конкретни разработени цели, разписани цели, виждаме, има, че има някои малки промени в практиките на селските стопани, както се вижда на страница 24 и 5 от нашия доклад. Има малка промяна в диверсификацията на културите, което не е твърде сложна мярка, но в същото време не допринася твърде много за биологичното разнообразие. По отношение на постоянно затревените площи няма никаква промяна. Просто си е традиционната закрила на постоянно затревени площи, която си съществува съществува. Затова допускаме, че е много малка вероятността а, това да се повиши значително. Тук сме малко внимателни, не можем наистина да сме сигурни какво се е случило, но от резултатите, които виждаме, просто няма как да стигнем до различно заключение. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Не мога да се въздържа да не взема отношение по един от тези два момента. Що се отнася до задължението за постоянно затревените площи, то можем да кажем, че в сравнение с периода от преди екологизирането, т.е. с 2015 година, се наблюдава значително увеличение на броя на изискванията към производителите. 10 марш бе намален на 5%. Освен това, Разширихме обхвата на постоянно затревените площи. Те покриват и много площи в момента по Натура 2000 по въпроса за упоменатия 1%, това е цифра от проучване, извършено от съвместния изследователски център на комисията, основаващо се на симулационни модели от преди въвеждането на екологизирането. Така че трябва да подхождаме по-внимателно към тази цифра от 1%. Въздействието е ограничено, що се отнася до промени в културите, с които се засаждат площите. Но много селскостопански производители продължават да отглеждат по 3-4 култури в стопанствата си трябва да сме наясно с положението от преди въвеждането на екологизирането. Положението беше доста добро вече така или иначе в много региони на Европейския съюз. Онова, което искахме да постигнем с екологизирането бе да се насочим към онези сектори, където са разпространени монокултурите. Например, в региони, където се отглеждат зърнени култури. Така че трябва да гледаме на нещата в този по-общ контекст. И с това мисля, че ще приключа. also... Председателката, благодаря. Най-лошото в цялата тази работа, според мен, е, че никой не е доволен. Ние не сме доволни, не са доволни гостопанските производители. Много остро критикуват те екологизирането не е удовлетворена Европейската сметна палата, не сте доволни и вие. Забележително е това неудовлетворение от всички страни и въпросът е какво да предприемем от тук нататък. Имаме време, искаме да обсъдим с вас онова, което трябва да предприемем? Вие представлявате ГД селско стопанство и още веднъж ви питам какво предлагате, какво според вас трябва да предприеме сега нашата комисия по бюджетен контрол? Наистина искам сериозно да подходите към този въпрос. Давам ви още веднъж думата. Well, it is clear that we... Ясно е, че към момента, когато бе въведено екологизирането, целите бяха много амбициозни. В процеса на прилагане на мярката намаля нивото на амбициозност. Това е повече от ясно. Но прегледът ни показва, че по екологизирането има сериозни структурни проблеми. В случая става дума за еднозначен подход – но в държавите членки конкретните обстоятелства са много различни. Първоначално в предложението на комисията, както казах, бяха заложени амбициозни цели, но с течение на времето тази амбициозност доста намаля. В бъдеще трябва да сме много по-амбициозни в изискванията си с околната среда и климата. Трябва значително да упростим процедурите. Трябва също така да сме и гъвкави, за да може инструментът да може да се приспособи към потребностите на производителите и към екологичните потребности в отделните региони. Трябва да променим изначално подхода си. Не бива вече да налагаме правила на производителите. Трябва да преминем към подход по-ориентиран към резултати. А в рамките на този подход държавите членки ще формулират конкретни цели в зависимост от потребностите си във връзка с климата и околната среда. Като обаче тези цели трябва да са подчинени на по общи европейски цели. Подходът ни трябва да се основава на резултатите от научни изследвания. Трябва също така в по-голяма степен да се приспособяваме към потребностите на местно равнище. Така ще можем да направим качествен скок към по- ефективно изпълнение на целите си за климата и околната среда. Ще разчитаме много на вашата комисия за осъществяването на този преход по-ориентиран към резултати. Разбира се, трябва да си поставяме амбициозни цели за водите, за улавянето на въглерода, за почвите и качеството на въздуха. По-скоро трябва да подходим така, вместо да налагаме правила. Налагането на правила бе необходимо по отношение на действията за климата и околната среда в рамките на ОСП. Но сега трябва да излезем на нов етап, да сме по-амбициозни. Господин Целер, виждам, че комисията е в затруднено положение, както каза и председателката ни. Има една стара поговорка, която гласи, че ако някой иска да пресуши блатото, не бива да се допитва до рибите. Но и в Комисията по селско стопанство и в Комисията по рибарство се извършва много активна дейност от страна на лобистите. И комисията няма да може да се наложи и с най-доброто предложение на света, ако колегите във въпросните две комисии са се съюзили това е съюз с пагубни последици, към който се добавят и очакванията на отделни държави членки. За щастие се публикуват доклади като този на Сметната палата. Благодарение на тези доклади разискванията могат да преминат на качествено нов етап – така ще имаме и възможност да спорим с колегите си за бъдещите действия. В крайна сметка, ние ще трябва да поемем отговорността. Много лоша новина, наистина, но това е положението. Е, и сега не знаем какво трябва да предприемем в бъдеще, но поне сме постигнали някакъв напредък. Ще продължим да работим по въпроса. Мисля, че се стигнало до положение, при което не може просто да се запази статуквото. Трябва да помислим по въпроса за периода след 2020 година. Ако не го направим, за пореден път ще се провалим. ще трябва при изпълнението да се прилагат 26 различни нормативни уредби, което допълнително ще затрудни нещата. Благодаря на Сметната палата, благодаря ви за дискусията. Господин Паско, много добре се справихте според мен, но това не променя нещата. Резултатите са такива каквито са и ще трябва да ги признаем. Може би ще трябва да проведем едно изслушване посветено на екологизирането. Днес с координаторите говорихме по въпроса за изслушванията през втората половина на тази година. Мисля, че ще е добре да проведем едно изслушване за програмите за селските райони. Последния път, когато господин Хербранди бе тук, обяви, че е добре да се проведе такова изслушване, но нямаше последващи действия по тази идея. Мисля, че трябва да го направим, тъй като става дума за програма, финансирана с много значителни средства. Господин Целер, добра идея е това. Сега, когато Предстои да обсъждаме следващата многогодишна финансова рамка. Ще трябва да обсъдим и този въпрос. Колегите, работещи в областта на ОСП, настояват за запазване на статуквото, настояват за запазване на досегашния размер на финансирането. Твърдят, че ние останалите нищо не разбираме и не бива да се месим но това е неприемливо. Има различни възможности. Може да се въведат задължителни тавани в държавите членки, може да се създадат и възможности за мерки за стабилизиране, но само там, където това е необходимо. Селското стопанство междувременно се е развило в Европейския съюз. Може да се реализират печалби и със селскостопанска дейност. Дори се и спекулира с цените за обработваеми площи, спекулират многонационалните дружества, повишават се цените за обработваеми площи и се стига до засяването на много големи култури само с монокултури. В крайна сметка парите управляват света. Приветствам предложението на председателката ни. Мисля, че трябва да се проведе общо разискване по всички тези доклади. Наскоро бе публикуван един доклад, който според мен е особено важен. Става дума за младите сълскостопански производители. Стана ясно от този доклад, че настоящите инструменти, които към момента се прилагат към тази група лица, не функционират така, както трябва. Няма достатъчно млади производители, които да искат да учредят свое стопанство или да поемат стопанството от някой друг. И мисля, че ще трябва да работим по-ефикасно, ако искаме да се запазят по-малките стопанства в бъдеще. Трябва да обърнем внимание на колегите от комисия Агри, че става въпрос не само за селскостопанското производство, а и за развитието на селските райони като цяло. И това развитие включва много различни аспекти. И мисля, че финансирането в тази област от страна на Европейския съюз е инструмент за управление, за насочване. Селскостопанските производители не разполагат с определени суми от бюджета на Европейския съюз, просто е и така, без да им се поставят условия. Те трябва да спазват определени правила, да отговарят на определени изисквания. Ако правят това, то ще им бъдат предоставени и финансови премии. Не може производителите просто да смятат, че ще продължават да получават някакви суми от Европейския съюз, само защото са ги получавали в миналото. Но има такава нагласа сред производителите и сред колегите, а именно, че Европа не може да излиза с предписание. Ние обаче можем да излизаме с предписания, можем да излезем със своята идея за бъдещото развитие на селското стопанство и да постановим, че ще има финансиране само когато се работи по тази идея и се спазват нашите изисквания. Онова, което обсъждаме в момента е изключително важно. Изключително е важно да продължим да работим по него и в бъдеще. В момента много членове на парламента биват обект на запитвания от страна на организации на производителите. В повечето случаи тези организации, които се свързват с мене, са причината за настоящото положение. Те не следват принципа който всички ние смятаме, че трябва да се спазва, а именно финансиране на по-малките стопанства, а не на масовото селско стопанство, но именно в тази посока тръгна политиката в областта на СП в редица държави, например в Ирландия. Тя тръгна в тази посока и благодарение на въпросните организации – Мога да кажа по адрес на тези организации, че те трябва да променят начина по който въздействат върху политиките. Трябва да направят така, че да не се финансира интензивното селско стопанство, да не се финансират големите стопанства, а по-малките стопанства, по-дребните производители, които могат да окажат огромно въздействие върху развитието на селските райони в много отношения. Правилно казахте, че нещата не се свеждат само до селскостопанското производство, а и до развитието на селските райони ако се инвестира в по-малките стопанства, то тези средства ще доведат до развитие на селските райони като цяло. Ще се стигне до много мащабни, много динамични процеси за економиката като цяло ще трябва да се финансира правилната категория селскостопански производители. Така ще се възползват селските райони като цяло. Моят баща, например, бе дърводелец, никога не се е занимавал с селско стопанство, но ние трябваше да емигрираме, щяхме да емигрираме, извинете, от района, в който живеехме, ако там не се развиваше селското стопанство. Комисията има ли представа за това, кой получава средствата за екологизиране? Направен е преглед по големина на стопанствата при финансирането като цяло, но що се отнася до средствата за екологизиране, кои са печелившите и кои са губещите стопанства? екологизирането се не се финансира с свежи пари, финансира се по линията на преразпределяне на средства. Кои стопанства а, получават какви суми по екологизирането? Има ли разбивка по размер на стопанствата? Ако правилно съм ви разбрала, имате предвид преките плащания или плащанията за екологизиране? Плащанията за екологизиране имам предвид. Ако имате предвид това, то мога да кажа, че въвеждането на плащанията за екологизиране не доведе до значителни промени при разпределянето на подкрепата за производителите. Между 2005 и 2006 година 30% от плащанията за екологизиране бяха въведени на пропорционален принцип. Въвеждането на плащането за екологизиране не промени системата на разпределяне на подкрепата за производителите. В Европейския съюз около две трети от преките плащания и две трети от плащанията за екологизиране се предоставят на семейните стопанства. Става дума за стопанства с размер между 5 и 200 хектара. Това са стопанствата, които квалифицираме като семейни. На тях се предоставя по-голямата част от плащанията. Става дума също и за много малки стопанства с площ от под 5 хектара. На тях се падат от 5 до 6% от общия размер на обработваемите площи. Падат им се и от 5 до 6% на преките плащания. В отговор на вашия въпрос, въвеждането на плащанията за екологизиране не промени значително разпределянето на плащанията в Европейския съюз. Тези плащания за екологизиране са насочени предимно към семейни стопанства. Тоест, можем да кажем, че плащанията за екологизиране по-голяма или по-малка степен, поне от статистическа гледна точка, съответстват на плащания, на преките плащания. Това е вярно, да. За да Плащането за екологизиране е задължителен елемент по схемата за основни плащания. Не са настъпили в резултат от това плащане промени в схемата за основни плащания. Благодаря ви, благодаря на комисията, благодаря на колегите за дебатите днес. Много ще е важно утре да участваме в заседанието на Комисията по селско стопанство трябва да участваме и там. Следващото ни заседание е идния понеделник, 26 февруари от 15 часа нататък. Закривам заседанието. Приятна вечер!